Hello, good afternoon. Добър ден на всички. Everybody. Ya, ya, ya lo sé, me doy cuenta. Pero si, si, si es que tenemos problemas de slots y problemas de organización manifiestos, pero es que... Ten, o sea,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 Вие всички знаете, че това е заседание на парламентарната комисия по граждански свободи ще се проведе днес след обед и утре съвпада с съвместното заседание на Комисията по граждански свободи и Комисията по правата на жените по защита на правата на жертвите на престъпления. Да, За съжаление, не е много добре, че има едно такова съвпадение във времето на съвместното заседание на нашата комисия с Комисия по правата на жените и отделното заседание на нашата комисия. Независимо от това, че това се случи, ние ще положим усилия да предотвратим подобни ситуации, защото това просто не помага на нашата работа. Ние имаме Наистина е един важен въпрос, който е пакета по защита на правата на жертвите на престъпления, което се провежда по същото време, по което се провежда и редовното заседание на нашата комисия. Така че хората не могат да състоят на двете места едновременно. Получихме обяснения, защо така се получава. Обясниха ни, че това е по чисто организационни причини и поради необходимост да се рационализира използването на служителите. That, uh, we are, we are to to keep uh, Зависимо от това, ще се стремя да осигуря подобни неща да не се случват. Така че, ако ми позволите, ще преминем към първа точка – одобряване на дневния ред. В този момент трябва да съобщя, че точка 7 за информационните системи с че госпожа Холмае се отлага за следващото заседание точка 17 по регламента Дъблин. Ще бъде обхваната от точка 2 съобщение председателя точка 18 по директивата за условията за приемане. Също така ще бъде обхваната от съобщението на председателя и няма да бъде отделна точка от дневния ред. Така че виждам, че няма възражение и ще работим по този начин. Да, господин Бузотил, имате думата. Заповядайте, господин председател. Първо, позволете ми изцяло да се присъединя към вас и да изразя разочарование от това, че в едно и също време в момента така две заседания на нашата комисия, Комисия по граждански свободи. Това е абсолютно недопустимо. Това е шизофренично. Не можем да се намираме на две различни места по едно и също време, така че това не трябва да случва, така че изцяло ви подкрепям. Второ, вие тук още споменахте, че седма точка от дневния ред се отлага. Can I, can I therefore ask... Дали бих могъл тогава да помоля да започнем с срещата на координаторите с 15 минути по-рано, ако това е възможно, защото мисля, че ще имаме време. Защото в край на кращата, тези, които могат да дойдат 6.30, ще могат да дойдат и с 15 минути по-рано, 6.15. Мисля, че госпожа Вебер се съгласи и можем да изпратим съобщение на другите координатори. Аз мисля си, че те ще съгласят да започнем с 15 минути по-рано и съответно да приключим с 15 минути по-рано. We... Ще предложа целият този следобед наистина да работи много ефикасно, така че да можем да осигурим поне един час за заседанието на координаторите, веднага след като приключим с нашето заседание този следобед. Разбира се, трябва да отчитаме и това, че трябва да предвидим да приключим работата на редовното заседание в 6.15, т.е. 15 минути по-рано от графика. И отново, още веднъж ще настоявам подобни неща да не се случват. Ние имаме определен обем от работа и понякога се оказваме в ситуация, когато имаме пленарно заседание в Страсбург и тогава имаме също заседание на комисията Либе. Това също много ни затруднява, тъй като не можем да присъстваме и на пленарното заседание – Така че ще се стремим да поправим тази ситуация, така че подобни случаи да не се повтарят. Сега съобщения по точка 2. Преговори по директивата за за процедурите парламентът приключи на 6 април на първо четене процеса на разглеждане на тази директива. През юни 2011 година комисията предложи внес, внес изнете и предложени с измененията. Отразени бяха някои от предложения на парламента и съвета. Позицията на първо четене беше одобрена в пленарна зала и парламентът получи мандат да води преговори със съвета, обаче след като беше представено предложението на комисията с измененията. Нашия докладчик, госпожа Силви Гийом, заедно с докладчиците в Сянка, проведоха редица срещи по подхода към измененото предложение на комисията и становището на докладчика и докладчите Сянка е разпратено на всички членове на парламентарната комисия по граждански свободи. За това ви моля да ми позволите да изпратя писмо до датското председателство за да ги информираме за подхода и позицията на първо четене. А също така да ги запознаем с позицията на докладчика и докладчите в сянка в светлината на предстоящи преговори в съвета. Ако нямате възражения, ще изпратя писмо до датското председателство. Силви? Благодаря съвсем набързо. Първо бих искала да ви поздравя за обявлението днес. Искам да поздравя и докладчите в Сянка, с които работихме много активно, които показаха голямо производство след последните няколко месеца. Още веднъж благодаря и на всички служители на Комисията по граждански права, които ни помогнаха в работата. Както и вие казахте, господин председател, по това досие работата никак не беше лека до момента и вероятно ще продължи да бъде доста сложна и за в бъдеще. За да излезем от блокажа, се съгласихме с измененото предложение на комисията. Става въпрос за предложението от април 2011 година и това предложение представлява мандата ни за преговори с съвета. Но имаше и много е, елементи, по които не бяхме взели някаква позиция като парламент и по които сега вече взехме позиция. Освен това, датското председателство ме осведоми, че по някои елементи съвета все още не е дал, няма мандат и не е ясно дали първата среща тристранна среща ще може да се проведе по време на датското председателство. И накрая за няколко не е тайна, че няколко държави не са много а, добронамерени и не гледат много добре на напредъка по някои елементи по това досие. Мисля, че няма нужда да повтарям отново кои са ключовите елементи за нас, но ние държим много на защитата на малолетните, на качествените, контрол на качеството на първо равнище, ускоряването на срока за разглеждане на мобите и всички други теми, които сме обсъждали вече неведнъж и които отново ще обсъждаме за бъдеще. Още веднъж благодаря за съобщението. Благодаря Силви, благодаря и за а, тази информация относно позицията на парламента. Предвид тази позиция на парламента... Позицията на парламента е, че трябва да постигнем съгласие на първо четене със съвета. Аз разбира, че вие одобрявате идеята да напишем до датското председателство, аз да напишете името на комисията. Преминаваме към следващата точка. Това е регламента Дъблин 2. Ще предложа на господа Викстрюм в нейния доклад да отрази ситуацията, да ни съобщи за ситуацията и след това ще изслушаме господин Масип, защото той има едновременно изказване в Комисията по правни въпроси. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за възможността накратко да ви информирам за състоянието на нещата по Дъблин 2. Сега вече имахме две заседания на триалога, три, три допълнителни заседания са насрочени на юни. Датското председателство би искало да се стигне до заключение, до финализиране до края на юни. Ние се стремим да си сътрудничим с тях максимално активно. Обаче парламентът не смята, че трябва да се прибързва с постигане на споразумение. Ние изчаквахме три години съветът да се обърне към нас с това досие. За това, ако е необходимо, сме готови да изчакаме няколко седмици или дори няколко месеца, за да гарантираме това, че наистина ще постигнем съгласие, което да ни удовлетворява. Сътрудничеството обаче е много добро и съм убедена, че ще запазим това добро сътрудничество с датското председателството и бих искала да благодаря на председателството, на колегите докладчици Сянка и прекрасните служители на тази комисия за тяхното сътрудничество и помощ, които ни позволява да се надяваме на бързо постигане на съгласие. Някои промени. Член 26 по средствата за правни, правна защита и член 27 по задържането са най-сложните и по тях предстоите първа да се постига съгласие. Също така член 11 или член 16а в съответствие с текста на съвета за зависимите лица. Те са преместени от съвета най-долу в списка на приоритети. Също така задържането е един хоризонтален въпрос, който ние ще продължим да обсъждаме на съден на триалога по директивата за условията за приемане, парламентът запазва твърда позиция, че никакви премествания на лица не трябва да се извършват преди да има решение за замразяване на процедурата. Също така методът за ранно предупреждение вече е почти финализиран, вече е предмет на съгласие и това означава, че държавите членки няма да допусна това системата да се пропука където и да било. Още веднъж искрена благодарност към всички, които работиха по това много сложно досие и оставам на ваше разположение за всички въпроси. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Викстря. Господин Масип, директивата като част от е, триалога от е, Благодаря, господин председателю. Това беше второто заседание в рамките на триалога. Ще имаме и едната седмица, мисля, че на 19. Не е винаги е много позитивно това, както каза господин Викстрам, защото има идеи, които са разнопосочни една спрямо друго. Но аз наистина откривам една добра воля от страна на датското председателство. Понякога съвместната ни работа, това, че се събираме заедно – води до по-добри резултати, но не винаги имаме еднакъв обем знание и информация, познание и информация по темата. Не знам дали ще има формално заседание на Корепер, но все пак, щом има добра воля, хората искате да постигнат сближаване на позициите. позициите. А има и таки все още проблеми. Ние обикновено се позоваваме на това, което е в нашия ресор и което сме решили вече на предишни заседания по, по същото председателство, по същия пакет дефиниции, които се нуждаят от пояснение. Но въпреки това, като че ли така ще продължат нещата с датското председателство и ние имаме добрата воля да им помогнем. Както сме постъпвали по други досиета. Има въпроси, които вече са одобрени в е, една и съща област, а са отхвърлени тук ето ви една симетрия. Така че ще се опитаме да постигнем по-голяма последователност по дадения пакет като цяло. Аз, инач, аз самият е, работя усилено по по-доброто регламентиране. Вие в идните дни, включително и на итото заседание съвместно с датското председателство, трябва да натискаме в тази посок. Тоест това, което е вече прието по дадени въпроси, да бъде потвърдено. Например, дефиниция на убежище. Тя трябва да е повсеместно еднаква. И други понятия, например, правният е надзорник е, или опекун. пак дефиницията на тези понятия трябва да е еднаква навсякъде, където се борави с тях. Тоест, искаме да постигнем сближаване на позициите, а това не може да стане, ако са на лице различия. Ето, например, по въпроса за достъп до правосъдие, правна помощ и други. или сутринта бяха повдигнати някои, като например достъп до пазара на труда. Съгласна съм с комисаря Лострям, по това. И наистина, аз понякога позволявам такова едно нещо, а именно а позицията на председателството е твърде стрикна по това. Значи това са проблеми по различия между нас. Някои може да са незначителни, но други да са от много голяма важност. Но сме съгласни с госпожа Малстром и тук в нашата комисия Либе сме изразили такова съгласие. Това, което се стараем да направим, е да снижим разходите за някои държави, да направят е, по-лесно приемлива тази идея за един разумен достъп до пазара на работна ръка. За някои не е толкова трудно, за други е доста трудно. Това са нещата, които трябва да довършим. Но така или иначе искам да благодаря на председателството. защото те направиха всичко възможно да отбележим прогреса. На следващото заседание датското предателство ще постави някои въпроси, които а, в други а, комисии са приятия а при нас не. Тоест да елиминираме тази асиметрия. Да, отбелязвам си вашето становище. Сега пак а, към датското председателство. Важна точка в сесията днес след обяд, заседанието. Нека да ви кажа един филм бе прожектиран и с ваше любезно разрешение всъщност се даде разрешение да се снимат няколко кадри а, и ще позволим на операци, операторите днес след обед и може би утре сутрин. Това е по точка. Сега минаваме към точка трета. Доклад по а, загубени животи в Средиземно море. Кой е, а, вино, кой е отговорен? Комис, Комисията по миграция, беженци, разселени лица и ще изслушаме презентация от докладчика на Парламентарната асамблея на съвета на Европа госпожа Тинеке Стрик, в, в присъствието на председателя на комисията по миграция господин Сантини. Добре дошли в комисията Либа. За нас е удоволствие не само да сътрудничим с Парламентарната асамблея на съвета на Европа по този много, в тези много чувствителна, деликатна а, област. Нека изслушаме първо госпожа Стрик Давам ви не повече от 10 минути. Така ще управлявам графика и настоявам да го спазваме. А след това на председателя Сантини, който ще направи а, някои бележки преди да се открие обсъждането. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви за поканата да представя доклада си тук. Много важно е да намираме а, пътека към нашите комисии, защото боравим с едни и същи неща и можем да си сътрудничим и по този начин да сме по-ефикасни. Моят доклад се занимава с трагичния инцидент, който се случи преди 14 месеца. 63 а, души загинаха в Средиземно море и макар и много органи знаеха, че тези хора са, въпреки че толкова много институции знаеха, че тези хора са в беда. Много накратко ще ви представя обобщено събитията, които се случиха, след това констатациите на моята изследователска работа по въпроса, препоръките, които направиха и разбира се ще обърна внимание най-вече на препоръките към Европейския парламент, за да видим как точно, по какъв начин можем да си сътрудничим и как Европейския парламент може да е, направи проследяваща работа по доклада. Този конкретно е, този инцидент В него са замесени 72 души от Сахара. Те са трафиканти на наркотици. Те са били натъпкани в трумовете на лодката един врез друг. И те открадат всичко, което е за пиене и за ядене в кораба. Сред тях има една бременна жена и след 18 часа а, се дава сигнал за помощ. Това се, той се предава на координаторите на спасителната служба и главната квартира на НАТО в Неапол. Локализира се мястото, където са точно и въпреки това 63 от тях умират от жажда и глад, 11 се връщат обратно на либийският бряг, след като 15 дена пътуват по някакъв начин из морето. Историята не е уникална. Ние знаем, че най-малко 1500 души намират смъртта си в Средиземно море през 2011 година. Има обаче и оцелели. И а, ние питаме винаги какво точно се е случило, да имаме а, техни показания, за да видим от кои кораби какво се е случило, документация от бордовите а, тефтери, и дневници. И за това смятаме, че всичко това е от изключително значение, за да установим какво се е случило през тези 15 дни с цел да предотвратим повторно да се случат подобни инциденти. Така че това, което а, установихме, открихме, че е изпратен сигнал от център, спасителния център в Рим – на всички кораби в околността. В Рим не са успели точно да локализират и малките а, съдове, защото имало яхти и това е конфиденциална информация, но а, конф... на информацията, че а, самите морски власти са помогнали, а, е важна. Имало и една испанска фрегата на 11 мили от бедстващият съд и още един италиански кораб на 37 мили. Това много е важно да се установи кои са били там, кои от тях са имали а, платформа за, кач, за кацане на хеликоптери, защото след като вече всичко това става ясно, над лодката започват да кръжат хеликоптери, казват им, бъдете спокойни, не мърдайте, ние сме тук, пускат пакети с храна и вода, пак се връщат, пак идват, като винаги уверяват бедстващите, че ще се върнат пак. А, така че хората да имат увереност, че ще бъдат спасени. Но никой не се връща въпреки всичко това. По-късно две рибарски лодки се приближават много близо до бедстващите. Те им правят знаци, жестове, дори говорят, вербален контакт, но и те се връщат и тръгват в друга посока. След 10 дена, когато вече половината от хората са починали, един голям сет, военен сет с хеликоптери се приближава много близо до тяхния така че дори визуална връзка има. Хора в военни униформи на палубата, гледат с бинокли какво става и накрая също решават да обърнат курса и да се отдалечат от тези бедстващи хора. И така, ние не искаме, ние най-вече искаме да видим точно къде са били военните морски съдове през този период, за да, да имаме точното местоположение. Искаме да знаем, да имаме достъп до тяхните бордови дневници, за да видим какви са били движенията на хеликоптерите през тези дни, да видим дали са участвали в това, в движенията. И разбира се, искаме и да знаем дали са получили съобщението от Рим или от НАТО, че тези хора се нуждаят от помощта. Това, което направихме, поискахме всички елитни партньори в околността, които имат и хеликоптери, да получат, поискат информация, да се добрат до информация за местоположението и все още чакаме конкретни отговори от Обединеното кралство, Франция. Ние запитахме и Франция за един хеликоптер, който е за снимал картина, снимка и после е пратил в Рим, но нямаме отговор. Искаме да получим и повече информация от Испания, защото един техен кораб е бил много близо, те ни отговориха, не сме били информирани и не сме на 11 мили от тях. Но къде точно са били, каква е, каква е, е, какви са техните координати, не знаем. Едновременно с това НАТО ни казва, че всички военни съдове са били информирани, включително тази испанска фрегата. Така че виждате големи противоречия в информацията от държавите членки, от това, което получаваме от НАТО. Тоест, нужна ни е по-голяма яснота за това какво всъщност точно се е случило, къде са били а, тези а, параходи и особено този голям военен морски съд. Вие като членове на Европейския парламент, според мен също бихте могли да се обърнете към вашето правителство, към министерствите си на отбранията, за да поискате достъп до тези данни. И на последно място ние решихме и стигнахме до заключението, че се получава нещо като каталог от е, неуспехи, от провали. Едва ли някой може да бъде, му бъде потърсена изцяло отговорност. Имало много хора, които са имали шанс да помогнат на тези хора. А разбира се, тези трафиканти наистина са били ужасно безразсъдни да натъпкат кораба с тези, този голям брой хора. А тя ги е очаквало експулсиране. Е, никой не е, просто те не са поели никаква отговорност е, Центъра, е, спасителният център, център за морски спасяване, спасяване в Рим, изпратил сигнал, но е отказал да поеме отговорността и да предприеме някакви спасителни действия. Има такава инструкция и от Международната организация по мореплаване, че този, който получи първият сигнал, трябва да поеме отговорността. И самата държава да поеме отговорност, на чието води става това. Италия не го приема, казва не, ние не, не носим отговорност за координиране на действията. И, и този въпрос трябва да бъде изчистен. Но също по отношение на НАТО ето, казва се, че много морски кораби под командата на НАТО са били там. Всяки от тях има своя, своята, носи своята собствена отговорност да съблюдава своите международни задължения, но като че ли няма никакви координаторски отговорности от страна на НАТО, наистина това да стане на дело. И особено сега при нашето а, разследване, ние а, им казахме в прав текст, че НАТО трябва изцяло да ни сътрудничи, за да открием кой е отговорен за този трагичен инцидент. Има и някои други несъгласия по отношение на морското право. НАТО ни казва, тези сигналите не бяха много ясни. Ако наистина е SOS сигнал, друго би било. Всъщност а, наистина а, е било дистрес кол или а, сигнал за бедствие, повик за помощта. И е много важно да, направи, да се направи точна дефиниция, ясна и недвусмислена на СЛС сигнала, за да не става така, че после всеки си измива ръцете и никой не действа. Така че а, термините а, опасност, бедствие, СОС трябва да се а, интерпретират по един и същи начин навсякъде. А, ни, мисля, че също не е имало и добра координация с а, бреговата охрана на Италия. А, така че всичко това трябва да се вземе предвид. Не може, разбира се, да се а, има такъв а, а, екзодус на а, хора, на трафиканти, които а, да се стичат към бреговете на Италия, но а, защото това създава още по-голямо напрежение. Но наистина трябва да има а, някакви координаторски действия, така че а, да не бъдат а, отнемани човешки животи. И стигам до Европейския парламент. Какво по-точно? Аз ще спомена два конкретни препоръки за Европейския парламент и три различни категории, по които можете да проследите развитието на този въпрос. Първо, да се разбере точно какво е станало. Ние все още имаме нужда от сателит, ние имаме нужда от сателитна информация за да сме сигурни къде, какви са били точно координатите на тези военни морски съда. Поискахме и от Върховния комисар госпожа Аштен да ни даде достъп до сателитна информация на Европейския съюз, но тя ни каза, че в този момент да е нямало а, сателитна информация по а, Средиземноморието, тъй като е, тя, сателитите са били насочени към Либия във връзка с хуманитарната кампания т.е. няма налични данни. Тя ни препрати към НАТО. НАТО обаче също каза, че нямат никаква информация, сателитна информация по то, точно на този регион. А това е доста странно. След като има някакви военни действия в региона, би трябвало да има и сателитна информация. Това, което открихме, е, че има агенции на Европейския съюз, които също имат сателити разположени на този регион. Един съвместен научно-изследователски център, който се занимава с откриването на а, морски съдове. Така че а, от тях можете да поискате да получим достъп до тази информация. Същото се отнася и до, до двете конкретни агенции по рибарството, ЕФКА и ИКА. Това са също агенции на Европейския съюз и те също ползват сателитна информация. Друго, което също искам да кажа, че може да се обърнете към съответните министерства на държавите, за да ни дадат такава информация. И още две неща. Да да се попълнат тези правни празноти, три са те. тези отговорности, цялата зона не е била покрита и имаме а, е, а, това различие между Италия от една страна и Международната морска организация. А, с, друго, знаем, че има и различно тълкуване на онова, а, между това, което казва Малта и други държави членки относно дизлокацията и кой е отговорен за тази, това дебаркиране. Това е много важен въпрос, защото не става дума само за издирване и спасяване, за цяла верига от стъпки. И не е ясно кой поема тази отговорност, кой, кой а, дава на тези хора достъп до процедура за, за даване на убежище. Може да има нежелание за а, за операции за спасяване, защото това са търговски кораби наоколо, а, но и държавите по крайбрежието, които носят тежестта а, на приемане на такива големи групи иммигранти. В момента те знаят, че и други европейски държави членки, ако те знаят, че ще са солидарни, че ще споделят а, е, отговорност било за това как ще се разселят тези а, е, иммигранти, а, е, как ще се решат проблемите им, а, като част от тази цялата акция. И накратко две неща. А, морското право, разбира се, не е европейско, то е международно конвенционно право, конвенционално право, но то се обединява и създава една обща платформа, то е задължително. И последно, което искам да кажа, смятам, че трябва да призовем към Европейския съюз да направи задължителен средиземноморския протокол, за да могат да се следят е, движенията на хора, които се нуждаят, ка, а, слизане от корабите, разселване и така нататък. Да бъдат а, част от една и съща операция. А общото е, че ще има споделена отговорност. А не е отговорно само на дадена държава членка, която по силата на обстоятелствата попада. Благодаря. Благодаря. Преди да започнем разискванията, може би ще дадем думата на председателят на Комисията за мигратите на Европейския съвет, господин Сантини. Ако искате думата, моля ви да бъдете кратък, за да спазим графика. Благодаря, господин председател. Познавам добре правилата в парламент. Дълго време съм бил депутат тук и дори спознавам някои от колегите депутати, както някои от служителите. Радвам се на подобни инициативи за споделяне и обмяна на опит между Европейския парламент и съвета на Европа, тъй като това са две институции, които трябва да си сътрудничат. И аз мога да потвърдя, че в съвета на Европа се занимаваме много сериозно и задълбочено с различни въпроси, без да разполагаме с а, необходимите средства, след което успяваме да разследваме напълно някои случаи и това да доведе до конкретни практически последствия това иска и колегата Стрик да се продължи с разследването по този случай, за да се установят всички факти. Както ви каже господа Стрик, до момента сме, остав... сме установили а, три елемент, трима носещи отговорност. Кой всъщност е отговорен в този случай? На първо място Италия, защото от Италия е подаден сигнала, тъй като бежанците се разполагат с телефонен номер на лице, намиращо се в на жител на Еритрея, който се е намирал в Рим. По този начин е изпратен сигнал за помощ, но със сигурност е имало някакъв проблем при комуникацията. Някой някъде по врегата не е възприял на сериозно този сигнал и той не е стигнал на време по време на разискванията в Страсбург през месец април, месец април, извинете, като председател на нашата комисия трябваше да изслушам различни позиции и имаше колеги от Испания и от Малта, които държаха да подчертаят, че в случая не може да се говори за липса на отговорност, а просто за неразбиране. А те също така настояваха, че има и отговорност от страна на НАТО. Не било да забравяме, че по това време е, се водеше война в Либия и цялата зона около Либия беше военно поле, което е беше под е, юрисдикцията на НАТО. Така че съвсем естествено е, че няма как цивилни лица да се е, предвижда свободно това пространство, а военни платни съдове са били в района със сигурност. НАТО своя страна изясни някои факти, но в качеството си на председател на комисия мога да ви уверя, че НАТО отрече прекалено много факти. НАТО отрича, че е имало контакт с хеликоптери, отрича също така, че е имало наблюдение от страна на плавателни съдове, но ние смятаме, че трябва да се продължи с разследването, за да разберем каква е истината. А относно риболовните кораби, които евентуално са се приближили до а, плавателният съд в опасност, но не са направили нищо, това може би се обяснява с а, страха на рибарите да се приближават подобни плавателни съдове. Говорихме за този проблем с жителите на Лапендуза. Става въпрос всъщност за страхове от правно естество. Тези хора се опасяват, че ако помогнат на бежанците, могат да бъдат обвинени в укриване и помагане на незаконни мигранти. Много често всъщност тези незаконни мигранти се прехвърлят на борт на ловни кораби по този начин се опитват незаконно да навлязат на територията на съответната държава членка. Чухме също така и мнението на а, бреговата охрана, която ни обясни, че за да се спасят а, хора, колкото се намирали на този плавателен съд, са необходими поне два плавателни съда със съответният персонал, защото в противен случай спасителната реакция би се превърнала в истинска катастрофа разполагате с доклада, който беше прият с голямо мнозинство в съвета на Европа. Все още остават някои неясни е, елементи в това разследване, но продължаваме да работим за доизясняването ми, им. Ясно също така, че отговорността е най- най-първопада на Либия, но по това време Либия беше в война и много трудно можем да установим кои са отговорните лица в либийските власти по това време. Освен това, след 18 месеца, прекарани в открити води, този плавателен съд се е върнал отново на либийски бряг, но след смъртта на 62 души и няколкото оцелели беженци са били арестувани, един от тях дори е загинал в затвора. Както каза колегата Стрик, този инцидент е само върха на айсберга и трябва наистина да продължим да обсъждаме тази тема. Има все повече задържани лица и в Лампедуза продължават да се случват подобни инциденти в морето и мисля, че този също трябва да ни бъде полука за бъдеще. Благодаря ви. Благодаря ви за това изказване пред Европейския парламент. Аз също така и пожелавам и приятно завръщане в света на Европа. А, в списъка ми от поискали думата има вече 11 човека. Ето защо. Предлагам на всеки го да дадем по две минути, защото все пак трябва да се опитаме да спазим собствените си правила и да се опитаме да приключим с седен този следобед до 6.15. Така че моля ви, придържите се в рамките на 2 минути. Започваме с господин Бусоти. By... Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на двамата представители на Парламентарната асамблея на съвета на Европа за техните изложения, но най-вече за техните заключения. Те и двамата направиха такива заключения, които трябва да бъдат направени, особено що се отнася до солидарността и споделянето на отговорност. Бих искал да се спра на три аспекта. Първо, този инцидент се състоя преди година и половина. През последната година и половина имахме много други инциденти от подобно естество. Имахме стотици хора, загинали в морето. И това продължава. В момента, в който говорим, продължава. 500 души в моята страна бяха спасени през последните месеци. И това е голям брой хора, особено за малка страна като нашата. И практически всеки път хората, които са били спасени, казват, че имал други хора, които са загинали по пътя. Тоест всичко това продължава. И разбира се, много е добре да се разследва този конкретен случай, обаче никога не трябва да забравяме, че не трябва да позволяваме това да се случи отново. Трябва да предотвратяваме. Второ, трафиканти. Много се радвам, че госпожа Стрик ясно заяви, че има огромна отговорност, която се носи от трафикантите на хора. Това са престъпници и ние им позволяваме да се измъкнат безнаказано. Това са трафиканти, които организират всичко това чрез криминална мрежа и точно по този начин всичко това се случва. Моето предложение е, че трябва да се стремим към екстрадикция от Либия на тези трафиканти, които сме определили, точно както постъпваме с пиратите, които са били хванати край бреговете на Сомалия. И защо се борим срещу пиратите край бреговете на Сомалия, но не правим нищо срещу трафикантите в Средиземноморския регион. И трето, кой трябва да поема отговорността за пристигането на тези лодки с хора? Истинският проблем е не кой спасява хората. Истинският проблем е кой ще поеме тези хора след като те са спасени. Това е решаващия проблем, който се избягва, просто защото никой не иска да сподели отговорност. И докато всички не се съгласим, че трябва да споделяме отговорността, за съжаление хората ще продължават да загиват. Благодаря ви, госпожа сеньора Лопес, за две минути. Благодаря ви, господин председател. И аз бих искала да благодаря на съвета на Европа за извършването на това важно разследване. Обаче, както беше тук посочено. Има и много други случаи. Аз съм докладчик и аз съм работил преди това в Кадис. От 80-те години съм наблюдавал огромен брой коропокрушения от този тип. И през целия този период, в продължение на десетки години, испанското правителство се е стремяло да намери решение на този проблем. Едно от решенията, предложени от испанското правителство, е да се организират съвместни патрули организирана съвместно от военноморските сили на Испания и Марокко. Тъй като Марокко е страната, от която основно идват беженците в Испания. Така че тази много новаторска идея стана голяма крачка напред и ни позволи по-добре да се справяме с това, което в крайна сметка води до тези корабокрушения – затова е много важно да се поддържат такива двустранни отношения. Ние говорим за безопасност по морето, говорим за правомощията на държавите членки. Ние работим по съвместни операции. Аталанта е един пример за такава съвместна операция. И аз се надявам, че службата за подпомагане на обежището в Малта ще свърши добра работа. Проблемът обаче е, че нямаме достатъчно добър европейски механизъм, който да се справя да предотвратява тази вълна от корабокрушения. Тук става дума също и за НАТО, защото много често тези бежанци идват поради война. Така че испанските компетентни органи изискват непрекъснато информация по двустранни канали и ако Европейският съюз поиска да се дадат такива обяснения, то това ще трябва да бъде направено. Така че сътрудничеството е от ключово значение. Но тези трагедии няма да спрат. Докато има войни, тези трагедии ще продължават. Затова трябва да гарантираме сътрудничество. Трябва да търсим сътрудничество с другите страни от Средиземноморието. Благодаря на нашите гости за тяхното присъствие тук и за извършената от тях работа и за представянето на този доклад. Съгласна съм като цяло с моите колеги и аз се срамувам, че нещо подобно може да се случи тук, в Европейския съюз. По различни причини, но най-вече поради цинизъм, се позволява хората да загиват, защото вие казахте, проблемът е кой ще ги поеме. И точно защото няма разбирателство по този въпрос, ние оставяме хората да загиват. Мисля си, че наказателното право в държавите членки съдържа разпоредби, че ако вие оставите човек в бедствие да загине, вие подлежите на наказателно-правни санкции. Може да отидете в затвора за това. Лично аз не съм заинтересувана толкова от това до каква степен НАТО отговаря. Разбира се, НАТО може да поеме част от отговорността, но ние сме граждани на Европейския съюз, ние сме членове на Европейския парламент и лично аз искам да видя, че Европейският съюз прави нещо. Иначе, извинете, но ние работим толкова усърдно по всички тези агенции на Европейския съюз. Стремим се да ги осигурим с повече средства. И в крайна сметка, какво се оказва, ние не можем да помогнем на хората, които загиват. И нека да сме честни. Хората, които са загинали при такива обстоятелства, те не са заминали от напуснали своите страни, защото те искат да изживеят европейската мечта. Те просто се страхуват за живота си, затова напускат своите страни. Затова смятам, че наистина ние трябва да поемем отговорност и да направим нещо. Самият факт, че трафикантите го правят, означава, че това е техния поминък в кавички. Да, те са лоши, те са престъпници, трябва да ги изловим но ние трябва да поемем и своята отговорност като Европейски съюз. Благодаря, госпожа Аргентини, за две минути. Благодаря, господин председател. И аз бих искала да благодаря на нашите гости. Когато прочетах за първ път тези документи, това беше като четене на роман. И въпреки, че този роман описва нещо, което се случва твърде често. Съм съгласна с господин Бузотил. Има много подобни случаи. Така че очевидно трябва да помислим какво трябва да се направи, за да бъдат спрени трафикантите на хора. Смятам, че едно от основните предварителни условия е да се променят методите за достъп до Европейския съюз. Ако хората нямат никакъв избор, освен да стигнат до Европейския съюз, използване на тези опасни средства и маршрути, значи ние трябва да отчетем това. И трябва да помислим за една ефикасно работеща политика в областта на обежището. Още един важен аспект е това, че много държави членки се държат по осъдителен начин. Били те членове на НАТО или не, но те отказват да предоставят информация за това кой какво е направил или не е направил. Как можем да използваме регламента Дъблин 2 да променим политиката в областта на убежището? Ние не можем да го направим, не можем да осигурим повече солидарност, ако държавите членки просто се правят, че няма проблем. Така че вашият доклад помага да се привлече внимание към този проблем и надявам се, че той също така ще ни накара повече да се замислим и да почнем да действаме. Тоест, ако хората просто отвръщат поглед от подобни трагедии, едва ли има надежда да предотвратим такива трагедии в бъдеще. Искам да благодаря и на двамата оратори, особено на авторката на доклада, която е извършила огромна работа, за да набере тази информация. Говорила е с оцелелите, установила е контакти с НАТО и на Малта и други държави институции тъй като това е един документиран доклад. Той дава ясна представа за какво се, това какво се е случило и кой носи отговорност за пренебрегване на сигналите за бедствие. Искам да ви информирам, че друга една ини... инициатива е проекта Лодки или кораби за хората. Това е една организация, която а, започва да събира информация и доказателства а, за всичко, което става а, в морето. А, и ако има а, хора в бедствие в морето, те наистина ще а, за се задействат. А след това ще а, изобличат, ако а, има виновни за случилото се в а, Средиземноморието. Не можем да си затваряме очите и да оправдаваме безнаказаността. Господин Сантина ни спомена два пъти Лампедуза и аз искам да се възползвам от случая да подчертая а, това, че отново бе отворен, да, да насърча факта, че отново бе отворен центъра за приемане на беженци в а, Лампедуза. Две минути на следващият оратор. Благодаря много, господин Консуегра. Благодаря много. Аз приветствам този много позитивен доклад на госпожа Стрик. А и на господин Сантини искам да кажа, че аз също съм бил председател на комисията по беженците и даването на убежище в съвета на Европа. Това е, е наистина изключително важен апел за солидарност по повод на този случай и засяга както нашата комисия, така и целия парламент. Аз искам да кажа, че имам пълно доверие на испанската флота, морска военна флота. Не вярвам, че те могат да казват лъжи. Не е летял хеликоптер над, испански над тези, над тази а, този плавателен съд. Ако е летял, той щял да се намеси. И а, фрегатата, испанската, не е получила никакви сигнали за бедствие от а, Центъра за спасителни дейности в Средиземноморието. Как да обясним, че тази испанска фрегата всъщност а, на 26 и 27 а, ми преди един месец спаси два кораба. Защо тогава не е спасила а, тези бедстващи хора? Просто трябва да имате доказателства, ако а, отправяте твърдения. Аз приветствам, че имате намерение да изцяло да проучите случая, но нека а, детайлите да са точни. И за да заключа, господин председателю, госпожа а, Стрик, отправи няколко много важни препоръки към Европейския парламент. Разбира се, важно е да се провери истинността на случилото се и ние трябва да сътрудничим в това разследване. Но когато става дума за координация между плавателни съдове, това, което тя иска, това е нещо хубаво, но при този случай фрегатата Мендос Дуния с испанската фрегата, трябва да каже, че нещата са много сложни. Трудно е да се намерят координатите на съответните съдове. Имало е и италиански съд Борсини на 37 морски мили от бедстващия. Как точно е получила тази информация, не зная. А, аз обаче приветствам цялото това разследване. И ако попитате председателя на нашата комисия, а, той ще ви каже, че и на западния бряг на Африка, не само в Средиземноморието, се случват подобни неща. Така че този протокол трябва да се разпростре по-нашироко. Благодаря ви, значи, за вашата работа, но моля ви, нека да се отнесем с необходимото уважение към Испанската военна флота. Господин Кручелта. Ще се опитам да спазя регламента от две минути. Не мисля, че тук са нужни дълги речи. Всички искаме протокола подаване на обежища да проработи. Едно нещо трябва да се каже а, тук. Доклада е важен. Искам да благодаря на госпожа Стрики и на приноса на господин Сантини. Доклада засяга един изключително сериозен, тежък случай. Просто трудно е да, се, да повярва човек, че подобно нещо се е случило. И, а, разбира се, този случай трябва да бъде изцяло разследван, защото става дума за а, престъпление, а, за а, загубен живот на 63 души насилствено загинали ако по пътищата причиниш е, нещастен случай, смърт отиваш е, в затвора. Защо да не пренесем подобна логика и в морето? Тук очевидно става дума за криминално деяние и не можем да се крием зад аргументи от рода на това, че всички е, в военната флота са много смели хора. Тук на лице е нуждата да към да има дълг, задължение. И съответните компетентни органи трябва да разследват и да се установи дали не става дума за извършено престъпление, защото ако има извършено престъпление, трябва да има последващи действия. Този доклад ще бъде внесен пред, в правната служба. Тя ще разгледа въпроса, защото, повтарям, ако има а, наличност за престъпление, било в съда в а, Хага или някой друг съд, трябва да се намеси. Сега давам думата на госпожа Ландичевич, която за първи път иска думата в Комисията за граждански права. Тя е наблюдател от Харватска. Добре дошла, имате думата. Thank you. Thank you. Uh, uh, uh, Благодаря ви, господин председател. Трудно е да се признае подобно нещо, но все пак е истина. Тези хора са били оставени да умрат. Въпреки, че са подадени сигнали за бедствие, въпреки, че е имало плавателни съдове, които са били локализирани от а, спасителните служби, не е направен опит за спасяването на хората. Всички пътуващи е, без 9 човека са загинали от липса на храна, вода и тежките условия, след които и две бебета. Говорим много често за човешки права в Европейския съюз, но ако оставяме хора да умират по този начин, това само показва колко безмислени са всички тези думи. И това сега създава много сериозни притеснения за нас. Хората, които бягат от Либия, изглежда не се смятат нито за приоритет, нито за отговорност от страна на Европейския съюз и на НАТО. Трябва да се отбележи също така, че този инцидент е, не е отделен случай. Обедин... ООН е изчислява, че най-малко 1500 души са загинали в опит да прекусят Средиземно море през 2011 година. Изглежда че хората предприемат отчаяни действия, за да достигнат до европейския прак или до други държави, но ние явно ги гледаме на тях като на заплаха, вместо на хора, които трябва да бъдат защитени. Накрая ще дам един пример, който се случи преди няколко години в Италия. Капитан на кораб, на рибовен кораб, който е бил изправен пред съд за това, че се да спаси мигранти, е казал пред съда. Никога до сега не съм си мислил, че мога да се живея в съда, обвинен в, за нещо добро, което съм ставил. Благодаря на докладчика за на госпожа Стърк за изготвените на доклад. Той е много а, полезен и много добре синтезира цялата обстановка. Наистина е срамно, че днес стотици хора загиват в морето като беженци, въпреки че ние можем лесно да разрешим този проблем. Съгласна съм и с господин Бусетил. Разбира се, трябва да разгледаме кой носи отговорността, но още по-важно е да вземе мерки, за да не се повтаря това за бъдеще. И бих искала да помислим в това отношение на предложението за Еврошор или за Европейски бряг има предложение за изготвяне на европейска система за крайбрежно наблюдение, за създаване на национални координационни центрове и също така чрез които да създаде една представа за положението на европейското крайбрежие във всеки един момент. Аз искам да се обърна с вас, към вас с една молба. Нека да се концентрираме на това, което можем ние да постигнем за привличане на внимание към този проблем. И също така за предприемането на конкретни положителни стъпки напред. Бих предпочела да действаме по този начин, вместо да отделяме прекалено много време, за да определим кой е отговорен за нещо, което вече се е случило. Благодаря ви, господин Бронс. Благодаря. Кой е виновен, ако 72 души са решили да се опитат да предприемат опасно пътуване с несигурен плавателен съд. Според този доклад има различни, различни носещи отговорността. На първо място любийските власти, които са решили да ги експулсират. Да, може би не е трябвало да ги експулсират в тази посока, но тези хора идват от Южна Африка и те не са били отвлечени там и заведени до Либия. Те сами са решили да поемат към Либия и то се реши също така не да останат в Либия, а да подушат към Европия. Така че, мисля, че поне възрастните сред тези жертви не могат да не носят поне част от отговорността за случилото се. Второ, относно риболовните кораби, военните кораби и хеликоптери, да, те наистина носят част от отговорността, но не бива да забравяме, че ако са се намесли за да спасят тези хора, тези хора биха действали против а, това, което е взето като решение на равнището на държавите. Но основно отговорността се носи от а, а, факта, че спасяването на беженци се превръща в криминално а, действие и най-вече Отговорността се носи от самите трафиканти, които приемат това криминално действие. А може преди всичко отговорността пада над съдебните и други власти, които настояват, че всички хора, които подават молба за обежище, настояват хората подали молба да не бъдат връщани в страните си по происход. По този начин се, стимулират, нелегал, се стимулира нелегалната миграция, защото ако се прилагаше тази практика, нямаше да има такъв поток от мигранти към Европа. Благодаря ви. Верификати си. Благодаря. Всички знаем колко трагични бяха тези събития. Госпожа Стрик говори за трафик на хора, често част от от мрежата на организираната престъпност. Аз съм член на новата комисия за организирана престъпност, корупция и изпиране на пари. И ние се занимаваме и с този проблем. Говорихме за съвместна отговорност, която все още не е определена. ми се струва, че проблема тук надхвърля само въпроса за съвместната отговорност. През последните няколко дни пристигнаха различни плавателни съдове от Египет и от други държави в Лампедуза. Някой спомена, че отново трябва да се отвори центъра в Лампедуза. Но, тъй като при всички случаи в Лампедуза продължава да има необходимата инфраструктура за посрещане на тези мигранти. Но Европейския съюз не участва в този процес. Неведнъж сме подигали този въпрос. Колегите сигурно си спомнят пред последното пленарно седание в Страсбург относно отговорността и конкретните искания за разследвания. Ето ще се обръщам към господин Сантини и госпожа Стрик. Трябва споразумението, което съществуват между Европейския съюз и крепрешните страни да се превърнат в реалност и да се прилагат на практика. Проблеми има с Либия, но също така и с Тунис и с Египет. Египет също може и трябва да се превърне в адекватен партньор. В противен случай незаконният трафик на хора ще продължи да е съществен проблем в, Италия, Малта и Испания. И няма как да се намери решение от, относно а, пряката отговорност на Европейския съюз, като за момента не поемат такава. Благодаря ви. Обръщам се към гостите ни. Ако искате да отговорите на коментарите, моля, заповядайте. Госпожа Стрик, благодаря. Благодаря на всички ви за реакциите на моето представяне и докладът. Благодаря за комплиментите, както и за критичните забележки. Най-напред бих искала да подчертая и казаното от господин Бурсото, след този инцидент са се случили и много други инциденти и аз започнах изказването си с това. Миналата година 1500 души загинаха в Средиземно море. Ето защо. Причината да предприемем това задълбочено разследване е да си извлечем полуки за бъдеще, за да избегнем повтарянето на подобни инциденти. Мисля, че двата процеса вървят ръка за ръка. Трябва да установим точно какво се е случило, за да можем да се извадим съответните полуки. Имаме нужда от фактите. Кой е отговорен и защо не е имал адекватен отговор, въпреки ясно изпратения сигнал за бедствие. След това трябва да видим какви препоръки може да направим и какви са евентуалните подобрения в отделните държави членки или в международните организации, за да гарантираме, че в бъдеще при сходен инцидент ще има адекватна реакция. Така че идеята ни не е просто да гледаме назад в миналото. Целта ни е да видим какво се случило в миналото, за да знаем как да реагираме по-адекватно за бъдеще. На коментара, че виновни са трафикантите на хората, разбира се, те са виновни, но съм съгласна и с мнението на вашата колега, че трябва да погледнем и малко по-общо на нещата. Защо тези хора са зовали в ръцете на трафикантите на хора? Защото те са били между ам, режимът, хората от режимът на Кадафи и представителите на позицията, които са ги смятали за наемници. Те са, те са били принудени да избягат от Либия. Ние трябва сами да, са, да намерят начин за оцеляване. Мисля, че трябва да разгледаме всички различни фактори, които довеждат тези хора до отчаяното решение да предприемат подобно рисковано пътуване по море и което ги води до толкова опасни ситуации. Трябва също така да отбележим, че това, което се случва в а, открити води е отговорност и на Европейски съюз и това трябва да стане много ясно. Не можем да обърнем очи, да не обръщаме внимание на подобни инциденти, просто защото те се случват в открити води, а не на наша територия. Днес имаме общи граници в Европейския съюз, затова трябва да търсим и общи решения на подобни проблеми. Затова още веднъж ви моля, Обърнете възможност на инициативата създаване на общоевропейски правно вързващ протокол. Разбира се, той може да се прилага и за други региони, но нека да започне от Средиземноморието. Нека не се опитваме да се справим с, всеки отделен проблем сам по себе си, а да се опитаме да ги разрешим по един интегриран начин. Говорихме за това, че се наказват хора, които всъщност се опитват да спасят а, човешкия живот. Имало е вече рибарски кораби, които са били наказвани, по, които са били преследвани по съдебен път, защото са били заподозряни, че участват в трафик на хора, което обяснява защо други а, кораби не са склонни веднага да реагират в а, случаи на сигнал за бедствие. Това са отделни проблеми, които трябва да се разгледат по-отделно, но след това трябва да ги разгледаме и заедно и, и да се опитаме заедно да намерим някакъв отговор. Ако се опитаме да реагираме в такива случаи като Европейски съюз, тогава всеки ще трябва да спазва своите задължения и ще носим споделена отговорност. Това наистина е много важно и вие като, като Европейски парламент можете да започнете такава инициатива за създаване на подобен протокол и прилагане на обща споделена отговорност в този случай. Трябва също така да има и по-добра обмяна на информация на международно равнище но също така е ясно, че ако могат да се локализират толкова малки правителни съдове, то тази информация трябва да се използва за хуманитарни цели, а не за да се връщат тези платни съдове обратно и да се прехвърля отговорността към северноафриканските държави знаем, че много често се изключва споразумения с идеята да принудим един вид северноафриканските държави да не допускат тези мигранти. Но това е ситуация, която не може да продължава и аз смятам, че вие като Европейски парламент трябва да гарантирате това да не се повтаря за бъдеще. Още веднъж ви благодаря и се надявам да продължим си сътрудничим по този въпрос за бъдеще. Да, благодаря ви, беше много интересно да ви изслушаме. И наистина всички ние сме много загрижени от този проблем. Ние всички като представители на Европейския съвет, на съюз, заедно с съвета на Европа. Само за една минута, госпож... господин Сантини, искам да ви напомня за нещо, което каза госпожа Стрик това е проблем, който не засяга само средиземноморските държави, но всички държави по морални причини. Хората загиват и не мислят, и не мислят че нито една държава в Европейския съюз или държава членка на Съвета на Европа се смята за изолирана от останалите. Повечето от тези незаконни иммигранти – не искат да останат в средиземноморските страни, те искат да продължат и да се заселят в Германия, в Швеция, в Обединеното кралство. Така че ако можем да се справим с този проблем, това ще бъде добре за всички. Как можем да сътрудничаме? Да си сътрудничаме. Не трябва само да си прехвърляме отговорността един на друг. Не, трябва да осигурим взаимодействие. Трябва да работим така, че взаимно да допълваме нашите възможности и способности. В Европейският парламент разполагаме с необходимите ресурси. Европейският парламент може да следи разпределението на средствата. Ние имаме средства, имаме ресурси, така че можем да направим нещо. И отново, ако разгледаме въпроса за обежището и политиката в областта на обежището, трябва винаги да отчитаме, че че унеси, които търсят обежище, не търсят, не идват при нас с протегната ръка, а те идват от лодки. Те са изхвърлени на нашите брегове. И мисля, че за сега това, което се случва е достойно за съжаление. Съдът по човешките права разгледа този въпрос и каза, че не може да отказвате обежище, не може да изхвърляте обратно в морето някой, който е пристигнал на вашите брегове. Благодаря ви. Мисля си, че нашето обсъждане беше много интересно. Благодарим на нашите гости, госпожа Стрик и господин Сантини. Много ви благодаря. С нетърпение очакваме да продължим нашето сътрудничество с вас. И сега незабавно преминаваме към следващата точка. Това е обсъждане на посещението на делегацията на Комисията по граждански свободи в е, Вашингтон в март. Uh, review on the uh, initiatives in the field of Първо, ние разгледахме инициативите в областта на защита на данните. Второ, обсъждахме изпълнението на законодателството за борба срещу източници на финансиране на терористичната дейност също така обсъждахме свободата на словото и неприкосновеността на личния живот с особен акцент върху споразумението между Европейския съюз и САЩ за регистри семената и данни на пътниците. Давам думата на докладчика господин Алворо, и след това половин час ще можем да обсъждаме този въпрос. Господин Алворо, имате думата. Very much, chairman. Um... Благодаря, господин председател. Доколкото разбирам, самият доклад не е бил все още разпратен до членовете на комисията. Аз разбрах, че след няколко дни всички членове на комисията ще получат доклада, така че всички ще го получат след няколко дни. Благодаря ви, господин председател. И тъй като вече закъсняваме, искам накратко да ви кажа какво правихме. Първо, може би, трябва да кажа за състава на делегацията. Това бях аз, баронеса Лътфорд, господин Сони, господин Друцас, е, господин Ромеро Лопес, господин Дисимерера. Mr. Papa Nicolau, Mr. Albrecht, and of course uh, Claire Wells, uh, who is Deputy Head of the European Parliament Liaison Office in Washington. И също така заместник председателя на представителството на Европейския съюз в Вашингтон, господин Дифериния, също така присъстваше, когато познавате, от нашия секретарят Антуан Каен, Петър Гъц и други сътрудници. И бих искал от сърце да им благодаря за тяхната помощ и за работата, която те извършиха в Вашингтон. Те за пореден път доказаха, колко компетентен е нашия секретарят, колко ни помага. Те са наистина много ефективни. И Вие очертахте някои от целите. Имахме много напрегната програма. Участвахме в конференция извинете, на Европейската комисия, посветена на неприкосновенност на личния живот четирима членове нашата комисия се изказаха като оратори и целта ни беше да обсъдим с нашите колеги от САЩ законодателството и инициативите в областта на защита на прикосновеност на личния живот, също така осъществяването на взаимна правна помощ, споразуменията за екстрадиция – и програмата на САЩ за установяване на източниците на финансиране за, на терористичната дейност и разбира се също така обсъждахме разбира се и споразумението за регистрите с имената на пътниците. Между времено стои гласуване по този въпрос в парламента. Срещнахме с финансовото министерство, с Министерството на търговията, с Държавния департамент и Министерството на правосъдието. Срещите бяха много интересни. Лично за мен беше най-интересна срещата в Белия дом с господин Брен, който е заместник министъра на вътрешните работи. И също така ние срещнахме с един от съветниците на президента Обама по въпросите на законодателството, което влиза в правомощията на нашата комисия. Също така се срещнахме с апелативния съд на окръг Коламбия. Мисля, че като заключение, като последваща дейност, можем да кажем, че заседанията бяха много сериозни и показаха сериозно отношение към пакета за реформи в Европейския съюз, посветен за, на защита на данните – в Държавния департамент получихме много информация за това как може да се координират съвместните подходи. Имахме късмет, е, че и двете камери на Конгреса на САЩ се занимаваха точно с разглеждане на законодателство в тази сфера. Също така се срещнахме с Американското сдружение на адвокатите, с представители на гражданското общество. Делегацията също така успя да обсъди споразумението за регистъра с данните на пътниците, законодателството на САЩ за установяване на източниците на финансиране на туристичната дейност. Що се отнася до това, то обсъдихме някои конкретни аспекти. Що се отнася до изпълнението на това споразумение САЩ за установяване на източниците на финансиране на тероризма, знам, че втората половина на юни ще имаме изслушване в нашата комисия, но също така ставаше дума за това, че е много важно да разработим диалога с САЩ в сферата на гражданските свободи и съответно законодателство, особено що се отнася до защита на данните и неприкосновеност на личния живот. Благодаря на иници... за инициативата на секретарията. Те предложиха да провеждаме не отделни, фрагментирани заседания, а по-скоро да имаме една последователна дискусия с нашите американските колеги. Ние затова решихме, може би, да проведем през есента в Брюксел изслушване и в Вашингтон през пролета на 2013 година конференции, посветени на въпросите на неприкосновеност на личния живот и защита на данните. Ние установихме по кои аспекти имаме съгласие, по кои имаме разногласия. Беше много добре разбрано САЩ, че Европейския парламент и членовете на нашата комисия са онези, които поемат инициатива за последващи срещи, за последващи обсъждания и за сътрудничество между Европейския съюз и САЩ в сферата на граждански свободи. Тук има колеги, които са били във Вашингтон. Те може да ме допълнят. Може би те биха искали да ме коригират, може би, или да допълнят. Или може би да са просто да седя тук и да са доволни, че съм казал всичко както трябва. Благодаря ви, господин Алваро. Нека да започнем обмен на мненията. Някои от членовете на делегацията са тук. И те поискаха думата. Господин Кесимер Комера. Президенте. Благодаря много, господин председателю. Аз а, а, подкрепям току-що казаното. А, така, доста сбито от господин Алваро. Да, и аз бях член на делегацията. Това бе една допълнителна възможност, защото съм бил и по-рано там да работя по темите за регистра с имената на пътниците или проследяване източниците на финансиране на терористична дейност. И смятам, че за в бъдеще трябва да, бъдещи наши срещи трябва да имаме предвид някои полки. мисля, че членовете Като че ли техните парламентаристи не бяха толкова заинтересовани от нашата гледна точка, а ние искахме да предизвикаме интереса. По-лесно е да предизвикаш интереса на съответните ти колеги, членове на администрацията или подобни. Ние се срещахме с хора в най-различни области правосъдие, отбрана, с вътрешна сигурност, Търговското министерство. Но ако искаме да продължим срещи с този род хора, мисля, че една среща през зимата ще е добре, за да продължим. Но е по-добре да се срещнем със своите колеги, парламентаристите. А, господин Алваро каза почти същото. Не знам. Те самите не искат законодателна програма, за да направят напредъка. Но са нужни по-задълбочени контакти с тях, господин Жаром Искам да потвърдя казаното от председателя на нашата делегация в Вашингтон. Очевидно, интересът на щатските власти беше по-скоро да чуят какво искаме като администрация. А, причината за а, пътуването ни, за посещението е как да се преговарят споразумение, защото парламента винаги е страна по дадено споразумение – и а, а, наистина най-ценно беше срещата с наши колеги. Защото винаги трябва да участва и Конгреса. Като имам предвид предишни посещения, не само последното, били са винаги полезни. Президента Обама изнесе по-рано доклад по закрилата на данните. Такива деликатни въпроси, но но в случая не можахме да се срещнем с членове на Конгреса. Може би ние тук в, е, от Европейския парламент е добре да поканим е, членове на Американския конгрес, е, за да обсъждаме такива въпроси като защитата на личните данни. в Конгреса се обсъждат неща, които са интересни за нас. А ние не можахме да установим контакт с а, депутати в Конгреса, което би било нормалното. Uh по-скоро като една делегация в Американския конгрес, а не някаква среща с отделни а, от нас. Тоест, като група би било по-полезно делегация на равни начала, а, като пар, а, равностойна на Американския конгрес. И по този начин ще отбележим по-голям напредък. Защото това, това, което ние целим е промяна в законодателството. И затова е, трябва да се срещаме с законодатели. А именно а, а, разликата. Друго е да се срещнеш с представители на политически партии. Е, Благодаря, господин председателю. Да благодаря първо на господин Алваро за това, че беше председател и координатор на тази делегация и господин Кадея, който присъстваше в делегацията. Наистина, за мен бе втори, втори участие в такава делегация. Аз също аз е, споделям казаното от е, другите колеги, че се сближаваме. Макар и щатите да имат по-различен подход по много въпроси, е, случилото се преди 11 години на търговския център, повдига тези въпроси, познати на всички нас, за щитата на личните данни и така нататък. Така че имахме много теми за дискусии. Срещите ни, дискусиите бяха плодотворни, установихме и нови добри контакти и най-важното е, че поканихме хора да ни посетят, за да може тези контакти да се развият и в бъдеще. И не само на американска почва, но на европейска почва. Много е важно в бъдеще. Е, а и аз тук съм съгласен с е, е, госпожа Лопес, да се опитаме да проведем по-добри дискусии на политическо ниво в всички наши срещи хората казват съгласни сме, знаем за какво говорите, познати ни са техническите въпроси, но политическите решения а, са важни. И това е всъщност а, една дискусия, която трябва да проведем с конгресмени. А, така че за бъдеще аз гледам така на нещата, да се продължат този род посещение на делегации, да се установяват все по-тесни контакти в бъдещите посещения на надасичи делегации в Съединените щати или на техни тук участие е в по-повече срещи, стига това да е възможно. Благодаря. Благодаря много. Не съм чак толкова оптимист, колкото другите колеги, госпожа Сипел, по отношение на сближаването на възгледите. Съединените щати имат гражданско общество. И там а, има едно движение на гражданското общество в защита на закрилата на личните данни, по-добрата защита на личните данни, но правителството като че ли не се съобразява с това. И няма да има едно едно един унифицирано законодателство по защитата на личните данни в щатите в бъдеще. Разбира се, трябваше да разговаряме и разговаряхме с политици, американски политици. Въпросът е сега кого да поканим, дали представители на гражданското общество да дойдат тук да говорят пред нас или правителствени лица, представители на правителството, които обаче да са хора, които ясно представят позицията на своето ведомство. Трябва да сме внимателни, също да не сме разпокъсани. Трябва да говорим с един глас от името на нашата комисия. Така че трябва ясно и добре да се подготвяме. Ще кажа също, че подкрепям изцяло госпожа Рединг тя каза, когато каза, че закрилата на личните данни не е някакъв спомагателен, допълнителен въпрос, а е много важен въпрос и трябва да дадем ясна дефиниция на това, което е важно за нас. Ще бъде трудно. да представим този въпрос, както в рамките на Европейския съюз, така и извън него. Благодаря много. Аз също искам да благодаря на председателя на делегацията, господин Алваро. Той много ясно разказва какво е било нашето посещение. Те организираха една конференция по защита на личните данни и реформата от двете страни на Атлантик, Атлантическия океан бе обсъдена. Мисля, че така вървим по посока по-тясно сътрудничество, защото това е от полза и укрепва и, и тях, и нас. Няколко души казаха, че укрепването, тематичното укрепване на сътрудничеството е нещо, което трябва да продължи и трябва да го отстояваме. След приключване на посещението, Аз знам, че ще се проведа изслушване утре по защитата на личните данни, а и през октомври ще поканем представители на САЩ, защото това е още една възможност да видим кой е правилният път напред и то представители на властите, но представители на Конгреса. Да видим какви са критериите за защита на личните данни. И като докладчик по регламент, за който ще се разглежда утре, мисля, че е много важно да генерираме една трансатлантическа дискусия – с цел отбелязване на напредъка и намиране на обща почва за критерии за закрила на личните данни. Да се защитят големи са възможностите в тази област в сътрудничество между полицията и правосъдните органи. Тук вече съм малко по-скептично настроен, честно казано. Обратната връзка, която получаваме от преговорите до сега, не е никак в розови разцветки по отношение на това какъв напредък правим. Трябва ни по-нататъчен обмен на възгледи. Далеч сме от финалната линия. А няма начин да заобиколим проблема. Трябва да провеждаме по-части срещи между политиците и да намерим нови начини да си общуваме, а не по едно един полет до Вашингтон веднъж на 2-3 години и да среща с някого за 2-3 часа. Има и други средства, видеоконференции, а да поканваме тук хора да ни посетят в Брюксел. Благодаря. Сега отново подавам думата на господин Алваро. Не виждам някой друг да иска думата. Ако никой друг не иска да се изкаже, бих искал да добавя, че сме предвидели веднага след лятната вакансия да проведем една от, едно от тези важни междуправителствени мероприятия като целта ще бъде да проследим развитието в областта на правосъдието и сигурността, както е предвидено в договорът от Лисабон. Целта ни е да подобрим резултатите срещата ще бъде между представители на различни парламенти Ще поканим и членове на Конгреса на Съединените щати. Ще поканим и представители на американското правителство за участие в това мероприятие. Като целта ни е да подобрим качеството на диалога между Европейския парламент и Конгреса на Съединените щати. Това е притеснение, което имаме от много време насам и ще направим всичко възможно, за да се уверим, че представителите на Конгреса ще получат поканата си достатъчно преди повършна на мероприятието. И така, господин Алва, ако сте добавите нещо, моля, заповядайте. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Благодаря на колегите, които, се, които взеха участие в делегацията за сътрудничеството им. Вече изразих благодарност на представителите на секретарята. А, може би трябва да кажа няколко думи за членовете на Американския конгрес, които са партньорите ни от другата страна на Атлантика. Мисля, че трябва да ги поканим на, подобна, на подобен конгрес между парламентите. Това ще бъде на добро послание към тях. Но не бива да забравяме, че в Съединените щати ще се проведат избори през ноември, така че може би тези хора ще бъдат заети с предизборната кампания. може би трябва да им предоставим възможност да изпратят а, свои а, представители, защото през последните няколко години разбрахме, че високо поставените служителите, служители на администрацията участват много активно в законодателния процес и че всъщност представителите на Конгреса много повече разчитат на експертното мнение на тези служители, отколкото ние бихме могли да си представим. Така че като резервен вариант предлагам, ако не могат да присъстват самите конгресмени да изпратят свои високопоставени служители. И не мисля, че ние като членове на парламента не бива да проявяваме всъщност резерви да се срещнем с подобни служители. Целта ни е да проведем диалога и който да дойде от друга страна, трябва да сме готови да го изслушаме. Благодаря, Варо. Да, наясни сме, наясно сме с предизборната превара в Съединените щати. Наясно сме, че ще има избори на есен в Америка. И ще го имаме предвид при изготвянето на поканите. Това е за сега. Сега продължаваме с следващата точка от дневния ред, свързана с доклада по собствена инициатива, дадена на господин Кирияко Трантафалидис относно засилената сътрудничество на равнище Европейски съюз в областта на системата за предоставяне на убежище. Както знаете, има предложение на комисията по отношение на убежището, като целта е да има повече взаимно доверие, като това предложение беше одобрено през декември 2011 година. Съветът достигна до заключение за обща рамка за солидарност за държавите членки, които имат особено сериозни проблеми с системата за убежище, включително и проблеми свързани с, с местните миграционни потоци. Имаме изгод... Имаме пред... Разполагаме с една, с пред себе си с доклад по собствена инициатива, който е отговор на това съобщение на комисията. Ще изслушаме господин Триндафилидис, след което ще продължим с разискванията, като искам само да ви припомня, че трябва да обсъдим и още една дума, а, още една точка из дневния ред днес относно евентуалните терористични заплахи. Така че ви моля да имате предвид, е, трябва да успеем да разгледаме двете точки преди заседанието на координатите. Господин Трендафилис, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Както знаете, в момента се водят преговори създаване на обща европейска система за убежище и тези преговори се, вече, вече, тези преговори се водят вече от години. Отношението и преговорите между съвета и комисията не винаги са били много лесни. Целта ми не е да наливам масло в огъня и още повече да осложнявам процеса, дори напротив. Целта ни е в Европа да, имам, Европа да се превърне в една зона на сигурност, основаваща се на общата изподелена отговорност. И това не е някаква абстрактна концепция, която да остане само на равнището на хубавите думи, както се случва често в момента. Действително, с разпределянето на отговорността и солидарността са елементи заложени в член 80 от договора за функциониране на Европейския съюз. В този член се определя, че политиките на Европейския съюз, обхванати от този член, са свързани с принципите на солидарност и споделяне на отговорността между държавите членки, включително и в економическата област. и всички политики на Съюза трябва да следват тези принципи. Вярно, че самото тълкуване на двата принципа се оказва доста трудно. Това установихме до момента, ето защо е необходимо да работим заедно, за да постигнем едно общо определение за отговорност и за, солидарно, за солидарност, извинете, и споделена отговорността в Европейския съюз. По този начин ще успеем да създадем един общ механизъм и няма да има опасност от различно тълкуване на тези две концепции. Споделеност на отговорността не означава, че отговорността ще се прехвърли на трета страна – държавите членки по никакъв начин не бива да се отказват от своята отговорност по отношение на убежището в рамките на Европейския съюз или според международните спогодби. Целта е да има разпределяне на солидарността и отговорността което даде възможност на Европейския съюз да има една система на убежище, която да подкрепи държавите членки, изложени на най-силен натиск поради географското си положение и демографската ситуация. Държавите членки, спазвайки всички правила, демонстрират солидарност – но когато солидарността не е достатъчно на ниво има проблем с взаимното доверие между държавите членки. Ето защо всяка държава членка трябва от своя страна да подобри собствената си система за убежище, да гарантира доброто и надлежно обработване на мобите за обежище и също така правата на лицата, ползващи се от международна закрила. Целта е да се гарантира добро функциониране на европейската система за обежище. И това е особено важно в период като днес, когато миграционните потоци все по-често са смесени и включват както мигранти, така и бесен бежанци, лица търсещи убежище, малолетни и непълнолетни лица и т.н. Не бива да забравяме тези различни характеристики на миграционните потоци. Не бива да забравяме и, че миграцията и търсенето на убежище са различни концепции. Лицата, които падат в тези категории, се определят от различни характеристики. И мисля, че всички са съгласни, лицата, хората загубили живота си в Средиземно море и хора, които не могат да достигнат до Европа, за да поискат убежище, са трагедии, които не бива да се повтарят за бъдеще. При изготвянето на системата за убежище може да се основаваме на регламента от Дъблин, който определя държавите членки, които носят отговорност за обработката на молбата за убежище. Настоящата система изисква да се спазват някои определени правила, Вярно е, че в някои случаи дадена държава членка е получава прекалено голям брой моби за убежище, тя не може да се справи с целият този поток. И в този случай трябва да се прибегне към принципа на солидарност и споделяне отговорността. Как може да се случи това? Съответните компетентни органи, органи трябва да са добре запознати с различните европейски фондове, които могат да се използват за целите на системата за убежище. Трябва също така те да са наясно с критериите за отпускане на помощ в областта на предлагането на убежище. А, от своя страна, властите на държавата членка трябва да направи оценка на най-добрите практики и евентуално да почерпи опит от други държави членки. Целта, разбира се, е да се разпространят най-добрите практики и с цели Европейски съюз. Трябва също така да се предвидят и нови мерки за а, държавите членки, които са положени на особено голям натиск. Това може да се случи, например, чрез обмислене на възможността мобите за убежище и мобите на лица, ползващи се от международна закрила, чрез различна ползвачна процедура. Може също така да се разгледат, да се разгледа и съдебната практика по отношение на търсенето на убежище отпуск и подоставането на убежище в различните, различните държави членки. Важно е също така да има а, подкрепа от страна на експертите в областта на предоставянето на убежище. Трябва също така да се вземе предвид и евентуално съвместно използване на европейските фондове, за да се гарантира прилагането на практика на принципа на солидарност. Различните економически стимули за лицата, които се ползват международно закрила, също не бива да бъдат пренебрегвани. Държа да отбележа, че всички предложения, които, правя, които са направени в този доклад, имат за цел създаването на едно истинско пространство на сигурност, в което правата на лицата, тръщи убежище и лицата, ползващи от международна закрила, са напълно спазени. Затова е голяма част от предложенията са с хоризонтален характер и засягат и други политики на Европейския съюз, като например опазването на границата или елементи с по-политическо естество. Важно е всички държави членки, които пряко или непряко са засегнати от политиката за убежището, спазват всички правила в тази област. Накрая, уважаеми колеги, бих искала да направя един коментар с технически характер. По чисто технически причини, проектодокладът докладът ще съдържа и други данни, които не са включени тук, но които ще бъдат включени чрез изменения. И също така се надявам докладчите в сянка да продължат своя принос за успешното завършване на работата ни. Yes, thank you, Chair. Let me start by congratulating. Аз бих искал първо да поздравя господин Тритефилидис за прекрасния му доклад и за неговото изложение. С нетърпение очаквам възможността да мога да внеса, да внеса изменения. В момента бих искала да поставя два въпроса. По раздела за разпределянето на отговорностите, господин Триандефилидис внася редица предложения. Едно от тях е да се надгражда върху опита на проекта Еорема. Това е проект за вътрешно преразпределение на лица, търсещи убежище и централата на тази служба е в Малта, в моята страна. Когато проектът беше финализиран миналата година, 227 лица са били преразпределени от Малта в други 6 държави членки. 6 държави членки от общо 27. Добре. Солидарност. Имаме солидарност. 227 души са били преместени за почти две години. Но искам да ви напомня, колеги, че само миналия уикенд 275 души пристигнаха в Малта. И нищо не се чу нито от Европейската комисия, нито от проекта Еорема по този въпрос. Да, добре е да се реализира този проект Еорема, но не трябва да приемаме за даденост, че този проект е успешен. Смятам, че този проект трябва да изпълнява много повече дейности, преди да започнем да го смятаме за успешен. И за това не само, че трябва да превърнем този проект в постоянно действащ проект и да го отворим за повече страни, не само за една страна. Но този проект най-важното е трябва наистина да работи. В този момент този проект не работи пълноценно. Второ, докладчикът казва, че Европейския съюз трябва да използва директивата за временното настаняване в зависимост от критериите и конкретната ситуация. Да, дори Европейската комисия казва така. Но когато в разгара на либийската криза Хиляди хора почнаха да бягат от страната и да пристигат в Лампедуза и Малта. Европейската комисия беше помолена да използва тази директива за временна закрила и по това време Европейската комисия си намираше всички възможни оправдания да не приложи тази директива. Например, Европейската комисия каже, не, не, не можем да използваме директивата, защото съветът няма да съгласи. От кога пък Европейската комисия предприема инициатива в зависимост от това дали съветът ще съгласи или не. Освен това Европейската комисия казва, казваше, не можем да използваме тази директива, защото няма масов приток на лицата същи обежите, при положение, че изобщо никой не се опита да даде определено това какво означава масов приток. Затова трябва да настояваме комисията да използва тази директива и повече от това да ни каже ясно как и кога комисията може да използва тази директива. Благодаря ви. Сега докладчиците в сянка. Те ще обогатят нашата дискусия. Госпожа Гион, има думата. Благодаря, господин председател. Да, ще се опитаме да обогатим един доста интересен доклад. Бих искал да поздравя докладчика, защото той обхваща по един добър начин иммиграцията и убежището предлага и добри конкретни мерки за създаване на обща политика на солидарност и тъй като той настоява да се да защитава досижент на европейското право, само за това си заслужава да го похвалим, въпреки че има какво да се добави в този доклад и ще се опитам да го направя като докладчик в сянка. Ще се опитам да спазя ограниченията във времето за изказване. Първият ми въпрос е практическо естество и свързани с Европейската служба за подкрепа в областта на убежището. Тази служба трябва да може адекватно да изпълнява своята мисия, но за да може службата да се справи с предизвикателствата по отношение с солидарността, тя ще се нуждае от необходимите за целта средства – и вероятно ще трябва да се обмислим едно увеличаване на тези средства. Би трябвало също така доклада много ясно да заяви, че това принципно сътрудничество не замества законодателните, законодателната хармонизация има пропуски в законодателната хармонизация и практическото сътрудничество няма как да ги запълни. Вярно, е, че имаме нужда от една система в Европа, която да гарантира сигурност на територията на целия съюз. Ами се струва, че по отношение на системата за убежище, законодателни предложения напоследък някак си отстъпват назад. И затова трябва много да внимаваме, че в по тези души да се работи за засилена хармонизация на законодателно равнище. И накрая Европейската служба за подкрепа в областта на обещето трябва да си сътрудничи с гражданското общество по активен начин. Това зависи прозрачността и ефикасността на дейността на тази служба ще продължим разисквания в друг контекст с фонда за солидарност. Важно е този фонд да не се превърне в заместител за средствата, идващи от националните бюджети. И по този начин фонда да, едва, едва ли не да освободи държавите от собственото, собствената им отговорност. Този фонд трябва да бъде ефикасен и прозрачен и ще се опитаме да уточним това и в текста. Няма да се спирам на въпроса за разпределянето на отговорността или регламента от Дъблин, тъй като да коментирам този въпрос ще ми отнема прекалено много време. И ще приключа с въпроса за съвместното доверие. Това със сигурност е най-сложният въпрос. Но за, именно за това Докладът на господин Трендафилис е важен, тъй като той говори и показва, че за момент съществува по-скоро една, а, за, една взаимна липса на доверие, отколкото наличие на доверие. И това показва, че трябва да работим още много за постигането на една ефикасна европейска система по отношение на убежището. Господин Ромера, благодаря много внимателно прочета от доклада, защото там има много интересни неща. Смятам, че както обяснителния меморандум, изложението на мотивите, така и самия доклад са много добри. Не виждам някакви възражения от страна от нашата група, не виждам някакви промени, които бихме могли да внесем като група. Обаче можем да помислим как да засилим доклада без да променяме основната насока на докладчика. Може би е добре да бъдат конкретизирани някои аспекти, свързани с програм, програмата за заселване, но освен това, с изключение на това, изцяло подкрепям предложението. Не вече по две причини. Първо, защото ясно е, че трябва всеки ден да обясняваме и да внушаваме мисълта, че хората не идват в конкретна държава членка, те идват в Европейския съюз. Затова е необходимо да има общо европейския подход и за това член 18 предвижда подобно сътрудничество, когато е необходимо. Също така подкрепяме доклада, защото сегашната ситуация предвижда, изисква сътрудничество с държавите, от които идват много лица, търсещи убежище. И затова смятам, че солидарността и съвместната отговорност трябва да бъдат изведени на преден план. Затова смятам, че е важно да изчакаме по-здълбочен анализ, но смятам, че докладът е много добър. И смятам, че ние не толкова ще стремим да променим предложението, колко да засилим някои аспекти. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Първо, бих искала да поздравя докладчика и да му благодаря за този много подробен доклад, който внася много конкретни предложения. Този доклад е добра основа за нашата работа. И той представлява за нас много добра възможност да обсъдим задълбочено този въпрос и да постигнем напредък. Вече от доста време говорим за необходимостта от солидарност и отговорност. Ако погледнем ситуацията критично сега, обаче, ще видим, че де-факто се очаква много малък наброй много малко на брой държави членки, от тях се очаква да поемат огромна отговорност. Някои държави не могат, други не искат да поемат своята отговорност. Затова трябва да използваме фонда за обежище като средство за постигане на предък. Много често има проблем с финансирането. Мисля, че трябва да предвидим възможности в рамките на фонда да се осигури финансиране за да се насочат средства, които реално ще подобрят системата за обежище и ситуацията в определени държави членки. Ние знаем, че в някои държави членки тази система не работи добре. Те не могат да отговорят дори на сегашните потребности и нужди. А ние трябва да продължаваме да вървим напред. Не смятам, че някой ще се изненада да чуе, че аз съм за система, която да предвижда справедливо разпределение пропорционално на населението в държавите членки. Трябва да има съразмерност. Важно е също така да се гарантира това, че лицата, търсещи обежище, са настанени при достойни условия. Не можем да позволяваме това огромен брой лица, търсещи обежище, да бъдат настанени в малък брой държави членки. Ние говорим за европейска система за подпомагане на обежището. Ние говорим, че Европейският съюз е пространство на свобода и правосъдие. Смятаме член 80, че трябва член 80 да бъде включен тук. До сега съветът непрекъснато протакаше каквито да било стъпки по този въпрос. Що се отнася до Дъблин 2, знаем какви са затруднения, затрудненията свързани с този регламент. Ще внесем изменение за споделяне на отговорността в Европейския съюз. Знаем, че това е дългосрочна задача, но също смятам, че трябва да надграждаме върху прекрасния опит, на трупан от Малта. И може би в сътрудничество сред различните държави членки ние ще успеем да постигнем повече солидарност и повече споделяне на отговорност. Първо, аз говоря не от гледна точка на обиден доказ, от гледна точка на моята група. Що се отнася до общата политика в областта на убежището, може би вие ще мислите, че говорите името на Обединеното кралство, но искам да кажа следното. Първо, поздравявам докладчика за опитите му да направи нещо, но бих искал да се спра върху липсата на успех от Европейския съюз. Имаше различни схеми, включително и Дъблин 1 и 2. Целта беше да се разпредели тъй наречената отговорност за лицата, търсещи обежите И единствения път, когато наистина успяхме, или по-скоро успявахме, е когато изпълнявахме проекти на ОНЕ. Аз отговарях за дейността на ОНЕ в Босна и имаше много успешна програма, която помогна на много хора, които се намираха в много трагична ситуация на Балканите по това време. Но ако видим, че ние не предоставяме никаква помощ на Малта и на Италия, в чисто практически аспект, то тогава целият този въпрос за споделянето на отговорността изглежда доста парадоксален най-малкото. Пожелавам успех на докладчика в неговото начинание. Надявам се, че ще можем да постигнем напредък, така че да можем да се справяме с този проблем по един справедлив начин и да намалим теглото върху определени държави членки. Разбира се, ще се върна към предложението на Европейската комисия. Европейската комисия по свой начин ни помага да се занимаваме с този въпрос по доста по-справедлив начин, отколкото е било възможно до сега. Приветствам инициативата от гледна точка на групата, но се надявам, че ще бъдем по-малко егоистични, когато става дума за отделни случаи. Благодаря ви. Still... Благодаря, господин Крек Халп. Още е желаящи да вземат думата има. Моля, не забравяйте, не е повече от две минути за всеки, за да ни остане време за обсъждане на въпроси с господин Жилде Хершхоф. Господин Папа Николао. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря нашия, на нашия докладчик, господин Трианта Филидис. Наистина много важен е този доклад. Съгласен съм и с структурата, и с подхода на докладчика. Този доклад може да бъде полезен ръководство за всички нас в бъдещите ни стремежи да а, в предстоящия период до края на 2012 година да предоставим високо ниво на закрила на лицата, които търсят убежище. докладчика. каза, подчерта колко важно е да се постави въпроса за солидарността, сътрудничеството между държавите членки. Но това не бива да остане само на теория. трябва да се стане същина, да бъде практически осъществено същина на нашата политика. Ако погледнем какви са резултатите, имаме основателни причини да не сме удовлетворени. В моята родина Гърция над 120 хиляди души идват от трети страни, прииждат в Гърция. И много от тях често подават молба за убежище, макар и да нямат право. И това се случва, тъй като някои хора си смятат, че с тези процедура ще получат възможност да останат на територия на Европейския съюз и да продължат живота си в Гърция или някъде другаде в Европа, без да бъдат принуждавани да се върнат обратно в своята страна. Аз цитирам тази цифра и тази ситуация, тъй като съм уверен, че трябва да се свърже цялата процедура по даване на убежище с един проблем, а друг проблем, който изпитваме на европейско ниво, ниво а именно а, сътрудничество в защитата на нашите външни граници. Ако не успеем да наснижим потока а, на приждащите, а, тези, които идват през Турция, как колкото и добре е да работим, ако не изчистим този въпрос, всички наши политики в областта на убежището ще бъдат неефективни. Така че един въпрос, който... Това е един въпрос, който искам да повдигна. Вторият, господин председател, е, че при такива ситуации мисля, че колегите ще разберат, че гражданите на страна, която се, с която се сблъсква с тези проблеми, не са доволни. вместо приоритет държавата да има да защити онези, които имат право на убежище, става обратното. Това видяхме вече, че се случи при изборите в Франция, при изборите в предизборната кампания в Гърция, че онези, които имат краен подход за решаването на този а, проблем. Те, постряд, те страдат. Благодаря. Госпожа, госпожа Ромеро. Благодаря, господин председателю. И аз искам да подчертая важността на доклада на господин Триенте Филидес. Той наистина повдига всички важни въпроси, свързани с темата. А именно няколко страни понасят цялата тежест на проблема с необходимост от е, даване на обежище. Чухме много за искания, неоправдани искания за даване на убежище. На Европейския съюз има експерти, които работят по цялата му територия и те могат да ни помогнат да идентифицираме проблемите. Но както и докладчика казва, същината е регламента Дъблин. Съвета като че ли протака в решаването на този въпрос. Страните, които се нуждаят от солидарност, това са южните, по южния ръб на Европейския съюз. Тази а останалите като че ли забравят факта, че тези хора, които търсят обежище, не искат да останат непременно в южните държави. Те, тяхната цел е по-на север. Другите държави членки на Европейския съюз. И така. Колкото и да подкрепяме помощ, даването на помощ на тези страни, а, същината си остава Дъблин. По-рано днес след обяд а, говорихме за трагедията на бедствието на тези <clears throat> хора в Средиземно море. А драмата на южните ни държави членки е, че трябва да се справят с огромен приток на беженци. А това се дължи на бавен, бавна реакция от страна на останалите държави членки. Аз а, имам статистика от а, Статистически институт в Флоренция – трябва да признаем, че огромното мнозинство иммигранти са от страните на арабс, така наречената арабска пролет. И това не бива да го забравяме. Ние трябва да гледаме на това като трагедия. Не можем да го превъплащаваме в цифри. Това всичко може да бъде едно травматично изживяване – Наистина, то вече е, добива застрашителни размери и Европейския съюз трябва да е в състояние да създаде инфраструктура, да откликне на нуждите, е, да предостави солидарност съответните механизми, какви механизми, е, за да се работи паралелно на, на регламента Даблин. Тоест да продължим да работим, да гарантираме, че ще се направи напредък. Директора на службата по, а, беж, по убежище беше тук и излезе с цифри и статистика. Като имате предвид каква малка страна по територии население Малта, те са изправени пред една траги, трагедия. Тези цифри ни дават ясна представа за това какво представлява проблема съветът е информиран за съдържанието на това а, статистическо проучване и да се надяваме, че ще си промени практиката. Госпожа Викстрем трябваше да напусне, а това ни напомня за важността да се придържаме към времевия регламент, тъй като имаме още една точка от дневния ред, а след това заседание на координаторите. Ще влезете ли? Ще се изкажете ли? Не сте в списъка, защото трябва да изслушаме и комисията, и господин Филидес. Благодаря, господин председател, че ми давате възможност да говоря. Мисля, че е уместно да добавим още един въпрос, преди да говорят представителите на съвета и на комисията. Това, което ми прави впечатление и чувам към края на този дебат, че говорим за една един букет от видове емигранти, които идват по отношение на жизнения им стандарт. Някои идват да търсят работа и така нататък. Това е една форма на емиграция – т.е. хора, които идват в Гърция, без да имат намерение да останат. Това е просто тремплин към Германия или някоя друга държава. С други думи, тези хора нямат нищо общо с истинските търсачи на убежище. И затова трябва да ни е ясно, че когато а, е, а, пристигне едно такова лице, държавата, която е отговорна, е първата държава, към която той се обръща. И на унези, на които се предоставя така статута, на тях трябва да им се предостави незабавна помощ. А тези, които нямат намерение да останат на първото място, в първата държава, на тях трябва да се каже ясно и недвусмислено не е възможно – много от тези хора, целта им е дестинацията им Австрия, Германия и така нататък. Но ние сега говорим за обежище. Тоест, трябват ни бърз е, начин на обработка на техните заявления. И ако това не, ако не го направим, ние просто подпомагаме трафикантите на хора и, и организациите, които а, се занимават с такава дейност. Те поемат този риск, те осигуряват е, транспорта им и тогава убежището не бива да се предоставя. А не сме направили никакъв напредък. Регламентът Даблин ни дава една добра, добър начин за решаване на въпроса и разграничителна линия между миграция и убежище. Благодаря. Това е един от тези дебати, при който е предрешен вече създаване на една обща европейска система за даване на убежище от 2012 година и трите му стълба. Тоест, няма нужда от инициативи. Беженците хора, които напускат страната си и отиват там, където търсят безопасност. Европейския съюз, неговите външни граници са на, като че ли не са най-опасното препятствие и за много хора, които пристигат в Европа, като хора, които търсят убежище. А това ще рече, че повечето от тях а, са преминават през по-безопасни страни, преди да пристигнат в Европейския съюз. Ако те наистина търсят убежище, се трансформират, така да се каже, в някакви вид емигранти, економически емигранти, след като са прекусили първата безопасна страна. А у нези, които не са истински търсачи на убежище, а пак отиват а, в, а, преминават първата безопасна страна. И тук няма споделяне на тежест по отношение на тези хора. Благодаря. Преди да се върна към докладчика, разбрах, че комисията е готова да изрази становище. И моля, бъдете кратък. Благодаря. Indeed, thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател уважаеми членове на парламента. не напред бих искал да благодаря на доклада за този много изчерпателен и балансиран проект доклад. Ще направя няколко кратки предварителни бележки по него. Най-напред комисията приветства фактът, че проекто доклада като цяло подкрепя подхода на комисията за солидарност по отношение на убежището. А именно, че солидарността и отговорността са две страни на най-съща монета и че те трябва да вървят, вървят ръка за ръка. Също така приветстваме практическия подход, избран от докладчика. Повечето конкретни въпроси, повдигнати от доклада и повечето препоръки според нас са правилната насока по някои технически детайли. Бихме искали да проведем по-забучени разговори и сме готови да предоставим техническо съдействие за окончателно изготвяне на доклада. Има няколко кратки коментара. В доклада се споменава, че Европейската служба за подкрепа в областта на обещането трябва да установява евентуалните пропуски в системите на обещането на държавите членки. Комисията обаче гледа по-различно на а, този въпрос. Според нас трябва да се прави разграничение между а, функциите на службата и на комисията, но може отново се върнем този въпрос. Докладът е много критичен към аргумента от Дъблин. Аз не искам да изказвам мнение относно проектите, които се водят в момента за, по от Дъблин. Но комисията се опитва да намери едно по-реалистично и по-балансирано предложение и за това се случайно основно на солидарността. Има и различни конкретни идеи относно начинът за разглеждане на мобите за обежище, както и евентуалната възможност за доброволно връщане в страните. Ще разгледаме внимателно тези предложения. И накрая в доклада се смята, че мерките за санкции за неспазващите изисквания трябва да се прилагат само в последна, като последна инстанция. Тук мога само да кажа, че комисията ще спазва своите задължения като пазител на договорите. Като цяло, отново казвам, отново повтарям, това е един много черпателен и много добре балансиран доклад и благодаря на докладчика за него. Председателят, благодаря на представителят на комисията, а сега думата има господин Трентафилидис за заключение. Благодаря, господин председател. Благодаря и на всички колеги, които се изказаха. Благодаря им, че изказаха становище по моя доклад. Уверявам ви, че аз и моите сътрудници, сътрудници си отбелязахме всички тези мнения и с интересни търпение чакаме предложенията за изменения, които ще обогатят този доклад. Благодаря също така и за отговор на комисията. Ще продължим да си сътрудничим с комисията по техническите подробности в доклада. Благодаря също така и на секретарията за неговата помощ. Искам само да припомня, че крайният срок за подаване на изменения е 6 юни. А доклада ще се гласува в нашата комисия на... през месец юли. Благодаря ви. Майк, you've said it right. be... Председателят, да, правилно казахте, крайният срок за подаване изменения е 6 юни. 12 часа ще има размяна на мнения на 20 и 21 по измененията, за да може доклад да се гласува в комисията в началото на месец юли. Благодаря на всички ви и сега продължаваме с точката от дневния ред, свързана с нашият гост Жил de Кирков. Когато приветствам с добре дошъл. Ще проведем разисквания относно последните терористични атаки в Европейския съюз. Докладът ще бъде поставен от координаторът за борба с тероризма господин Жил Декерков ще изслушаме степителното му изказване, след което ще ни останат 45 минути за разисквания, след което ще продължим с а, заседанието на координаторите. Господин Кирков, добре дошли, имате думата. Благодаря ви и ще се опитам да остана кратък, за да можете да проведете заседанието на координаторите. Поканихте ме, за да кажа няколко думи за случилото се наскоро в Европа и в частност за събитията от, в Тулуза. Моамед Мера, но също така и Бервик в Норвегия, Лос Дукаев в, Дания и други примери за подобни случаи в други държави членки олицетворяват две развития в тероризма. Първите са тези единични актове, терористични актове, които не винаги са свързани с джихада. И вторият феномен е пътуването на европейски граждани в, в други държави с цел обучение. Преди беше главно в Афганистан и Пакистан, сега все по-често в Йемен и в Сомалия. И не е съвпадение, че тези две явления все повече се разпространяват. Както знаете, ядрото на Алкайда беше значително подрит отслабено и, и организацията все по-малко е в състояние да организира масирани атаки, като от 11 септември. Те се повече се разчитат на а, подизпълнители, така да се каже, като Ал-Шабаб в Африка, например. Аз лично много се опасявам това, което ще се случи в Африка и за нас а, истински кошмар ще бъде, ако се свържат а, а, туристичните организации в а, Северна Африка с а, други подобни туристически групи в Южна Африка. За момента знаем, че има междуличностни контакти и все още, но все още няма структурни контакти между тези организации. А Украина се опитва с много добре целенасочена пропаганда да окоръжава граждани от Западна Европа и от Западния свят като цяло, когато имат възможност да използват всяка възможност за провеждане на мини-атаки. Ако прочетете, се запознете с а, последните послания на Алкайда, ще ви стане ясно, че точно такава в момента е тяхната стратегия. И това е огромно предизвикателство за международната общност. Тези хора много трудно могат да бъдат идентифицирани. Те действат сами, т.е. те са вдъхновени от други, но те действат сами при извършването самия акт, което прави идентифицирането им много трудно. Затова се радвам, че мога да присъствам и да се изкажа пред вашата комисия, за да видим какво Европейски съюз може да направи, за да се справи с тези две явления. Нека да ги разгледаме по-внимателно. Дали настоящата ни стратегия все още е адекватна за, да се справи с, то, с новото явление, отделните устични актове? Аз бих казал, че да, стратегията, одобрена през 2005 година, все още е адекватна, но трябва да постигне напредък в няколко насоки. Първата е превенцията. Държавите членки трябва да работят за увеличаване на съдебността на всички а, органи, които могат да идентифицират а, най-ранните признаци за радикализация. Става въпрос за учители, родители, социални работници, дори и за хора, работещи в системата на здравеопазването. Защото, както знаете, и мера, и е, Бербик са имали много сериозни психологически проблеми. Така че трябва да се гарантира, че съответните хора в контакт с подобни лица изпращат информация за това на компетентните органи. Белгийската полиция повърши интересен опит с комуналната полиция, с полицията на общинско равнище се провеждат обучения, за да могат полицайите, които работят на първа линия, да идентифицират подобни призна... първоначални признаци на радикализация. Следващият елемент е работа с а, уязвимите общности след а, извършването на акта. Няма как а, да гарантираме 100% сигурност, няма как да избегнем всички атаки. Ето защо, ако се стигне до терористичен акт, трябва да сме подготвили обществото предварително за да ограничим максимално влиянието и последиците от евентуален туристичен акт. И за мен, например, беше удоволствие да видя как ръководителите на мисиоманската и еврейската общност в Франция реагираха след туристичния акт. Следващият елемент е да разгледаме влиянието на пропагандата при извършването на подобни актове. Тук трябва да работим в много насоки. На първо място е наблюдението на интернет и затварянето на а, сайтовете за пропаганда. Първо, относно наблюдението на интернет, може би знаете, че Европол разработи един проект на име Check the Web. Целта на Европол е да събира информация за всички програми е, за наблюдение и контрол на държавите членки. За момента обаче тази програма е пасивна, т.е. Европол събира данните от наблюдението на отделните държави членки. Според мен би било добро Европол да бъдат проактивни, да разработят а, е, собствен екип а, е, и да спрегнат в най-добрите експерти, не само а, по отношение на събирането на данни от държави членки, но и чрез активно наблюдение на интернет пространството. Второ е, е затварянето на проблематични сайтове. Знаете, че преди две години започнах преговори в комисията. И мисля, че диалогът в това отношение трябва да продължи. Имаше проект в Холандия на име Clean, Clean IT и това е проект, който трябва да бъде подкрепен. Третото ще бъде използването на интернет за създаване на, за, за противопоставяне на пропагандата. Не чрез правителствено действие, но чрез други сайтове, които а, могат е, да изпълняват тези функции. Дори и чрез превод е, на е, документи, които са налични на арабски, например, но не са преведени на други езици. Следващият етап е работата в затворите които, както знаете, са център, от където най-вече се развива радикализма. Имаше инициатива от е, Франция, Германия и Австрия за изготвянето на наръчник за е, ръководителите на затворите, наръчник за справяне с радикализацията в е, центровете за задържане. Също така трябва да има връзка между разузнавателните служби и затворите, специфи... специфични обучения за служителите, работещи в затворите, както и програми за наблюдение на някои от затворниците сред тяхното пускане на свобода. И накрая акт атаката от Тулуза е отново подига въпрос за експлозивите. В момента комисия, както знаете, обмисля директива за експлозивите. Това според нас е стъпка в правилната насока. Трябва да се водят преговори за малкалибрените оръжия и а, по-леките експлозиви и евентуално да се предвиди нов складателен дак, който още повече който да направи по-труден достъп до подобен вид оръжия. Това, което да кажа за отделните терористични, самотните терористични актове, така да се каже, а, по отношение на пътуването на европейски граждани до центъра на джихадизма, ще се спра на няколко елемента. Първо, или хората на Frontex. Знаете, че с новият директива Frontex може да събира данни за отделни пътници. Има също така и данни за методите на транспорта на хората, които пътуват до тези центрове на джихада. Може евентуално да се използва и системата за регистриране на данни на пътниците. Това не е единственият начин, но е един от възможните начини за идентифициране на опасните пътници. Така, например, туристът, който се опита да направи атентат с кола-бомба във Вашингтон преди две години, същия този човек е прекарал дълги периоди от време в Афганистан и а, наличието на подобна информация за него подпомогна дейността на властите при залавянето му. Трето, а, може би би било добре да се преразгледа рамковото решение относно тероризма, което беше за. решение, което беше е, одобрено през 2002 година и беше изменено през 2008 година. Идеята е да има активно обучение на служителите в въпросните държави, които са центрове на радикализацията. Трябва да се работи и с транзитните държави, и с държавите дестинации на този вид пътувания трябва да подобрим сътрудничеството с тези държави, за да подобрим техните способности за идентифициране на подозрителни пътници. Това и се опитваме да направим. Опитваме се да го направим в Пакистан, в Златния рог в Африка, за да подобрим дейността на този вид на тези държави. Това са няколко от основните препоръки, които направих на министрите на сигурността на последният съвет в Люксембург по време на един неофициален обяд и се надявам скоро да се стигне до официално предложение от страна на комисията. Sharp. Много ви благодаря. Това беше много интересно представяне на най-сложните въпроси, затова ще помоля всички колеги, които искат да вземат думата, да положат максимални усилия, да бъдат съсредоточени и да вземат пример от току-що чутото от нас изложение. Заповядайте. Merci, monsieur président. Bonjour, monsieur de Благодаря, господин председател. Господин Керков, аз в момента работя по програмата, която беше изготвена след атентатите от 11 септември. И целта ни е да разгледаме различните практики в рамки рамките на борбата срещу тероризма. И мисля, че наистина трябва да правим повече внимание към дейността на а, силите за сигурност и възнователните сили. А случаят с, с на господин Мерат ние трябва да се замислим, че има различни модалности на тероризма тук се сблъскаме за това, което вие наричате радикализация на отделни индивиди с ограничени средства. Само, че въпросният терорист е добре познат на силите за сигурност и разнователните служби, включително и бившия директор на дирекцията за сигурността и в Бонел се очудва, че този човек е имал кореспондент в а, си разнователните служби. И с ми думи казано, той е бил доста подозрително лице. А в крайна сметка, че се оказва, че просто е бил ли, е смятан за лице, използвано от а, френските разнователни служби в борбата с тероризма. Оказва се, че това е просто едно лице, което е подценено и се обръща срещу службите, които си мислят, че го използват. Така че ми се струва, че актът на Медат е, ни кара да си зададем въпроси за това как е, функционира системата съгласно туризма днес, а не да я засилваме. Питаме се как е, може тези лица се здобият с оръжие на стойност над 200 000 евро. Питаме се защо и след първият акт не се не бил сезиран съдя следователя. може също така да се очудим и от факта, че това лице в крайна сметка беше прострелено буквално разстреляно след засада над, продължила над 30 часа. Тоест тук наистина има много елементи в, цел, в целият този акт и справянето с него, които ни карат да поставим под въпрос методите за, на действие на силите за сигурност. И като координатор за борбата с тероризма бих искал ви да свършите работата си и да изискате информация в рамките на контрола на дейността на тези сили за сигурност. Бих искал също, бих искал също така да знам до каква степен се интересувате от въпросите, които се повдигат от да, този случай и как евентуално можем да си извадим а, съответните полуки. Според мен това е много важно, защото от това зависи доверието на гражданите в методите, които използваме в борбата с тероризма. А от това доверие зависи евентуалният успех на борбата срещу тероризма. А за нещастие ми се струва, че има прекалено много примери, които поставят под въпроса това доверие и съответно достоверността и надежността на цялата политика, която вие координирате от името на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на господин Керхов за това, че ни запозна с проблемите и с стратегиите за преодоляването им. Алкаида и Алкаида от Сахел като че ли действа доста успешно и дори влияят върху политически решения – Възоснова на вашия анализ, дали има основания да се смята, че парите от трафика на хора се насочват към финансиране на ядките на Алкаида Сахел или се използват по-общо за финансиране на тероризма. Не знам какво показва вашия анализ, но аз получих информация, че като че ли точно това се случва. Трафикът на хора много често се използва като източник на финансиране на терористична дейност. Сега по въпроса за терористията и единации. Възоснова на вашия анализ излиза, че много често тези терористи и нации са европейци от европейски происход. Те нямат нищо общо с а, исляма. И как може да наблюдавате, да, да контролирате групи които се занимават с туристична дейност или с обучен туристи в Афганистан и Пакистан. Следващият ми въпрос е, вие казахте, че Европа трябва да проявява повече инициатива, а не просто да чака нещата да случат. Какви стратегии бихте предложили? Как може да събирате информация и да разработвате подходящи подходи, така че тези хора да бъдат спрени преди да извършат терористични актове? Как разглеждате сътрудничеството между разузнавателните служби, службите за борба с тероризма и Европол? Господин Каракоп, аз ще говоря по един малко по-различен въпрос, и като знанията ми за разузнавателните служби са ограничени. Първо, аз не искам да знам всички подробности на това какво правят разузнавателните служби. Аз искам да съм доволен от това и да знам, че те действат. Но аз не искам тяхната дейност да се наблюдава от парламентите. В много страни има комисии към националните парламенти с много ограничен състав и тези комисии от името на парламента и от народа на съответна страна гарантират това, че тези разнователни служби действат в рамките на определени правила. И аз съм много доволен от това, защото терористите не ни съобщават за своите намерения. Терористите стават все по-разнообразни те изобщо нямат никакви задръжки, когато става дума за убива на хора и дори когато това означава и те самите де-факто се самоубият. А хората искат да живеят в мирни условия и в условия на сигурност, гарантирани от правоприлагащите органи и службите за сигурност. Дали бихте могли да кажете, дали нещо още може да се направи, за да може този основен минимален контрол – да съществува във всяка държава членка и какви са задълженията върху държавите членки, за да може наистина да се осъществява такъв контрол. Госпожа Лътфорд. Аз бих искал да се спра точно на този аспект. Защото аз също много се интересувам от тази тема. За съжаление, разузнавателните служби и правителствата развиха навика редовно да се позовават на държавната тайна, когато се извършват каквито и да било разследвания от тяхна страна. Аз смятам, че има реални проблеми, свързани с националната сигурност и разбира се, има много информация, която трябва да остава тайна и поверителна, но аз смятам, че ние всички сме заинтересовани в Европейския съюз в укрепването на модела на парламентарен контрол върху разузнавателните служби. Този модел вдъхва доверие, от което имаме нужда, доверие към тях. Можем да смятаме тогава, че те ни защитават и че те също така спазват човешките права и международно правните задължения в своята дейност. В Обединеното кралство наскоро беше публикуван доклад от коалиционното правителство и парламентарната комисия, която сега не беше пълноправна парламентарна комисия по наблюдаване на службите за сигурност, в момента тя ще стане подотчетна на парламента, а не на министър-председателя, както до сега. Това се случва за първ път в Обединеното кралство. Но наистина имаме истински сериозен проблем и вие знаете, господин Керков, Ние непрекъснато поставяме този въпрос за пълната отговорност и подотчетност на разузнавателните служби и съответно на правителствата. Не трябва да се допуска таен сговор между правителствата и службите за сигурност, какъвто беше случаят с тайните полети на ЦРУ за превозване на лица за подозрени в тероризъм. Един друг проблем, който иска да поставя. Вие говорихте за използването на регистрите с имената на пътниците за определяне на потенциални терористи. Преди три години бях докладчик в парламента по този въпрос и призовах да се намери подходящ термин за това определяне на възможните категории терористи, но е важно също така тук да се заложат предпазни механизми. Виждаме, че другите институции пазят гробно мълчание. Добре би било да получим някакъв отговор, защото, например, ви споменахте някои примери. Вие говорихте за човек, който много често ходеше до Пакистан, той ходеше а, много често за по две седмици след това изведнъж за половин година. Но това може да не бъде някой потенциален терорист, това може да бъде някой човек от мой избирателен район, който отива в Пакистан, за да наглежда болната си възрастна майчица. Много е важно как се борави с информацията за подобни хора, които стават подозрителни. А те са подозрителни единствено и само защото биват сложени механично в определена категория. Какво може да направите, за да се подпомогне тази кауза и да се убеди Европейската комисия, че опасността от това хората да бъдат слагани в определени категории и по този начин да бъдат смятани за потенциални терористи. Защото това се е случвало. Хората са били категоризирани и са били поставени под наблюдение. След това се оказа, че всъщност те са били извън всякакво подозрение. Защото ще се окаже, че хора се намират под наблюдение, без да има каквото и да било основание за това. Много бих искала да може много ясно да заявите това. Госпожа Хименес Селю. Да, благодаря ви. Добър ден на всички. Вие говорихте за терористите единаци и терористите джихадисти. Мисля се, че много взбита форма и в много ясна форма го направихте. Обаче не съм съгласна с вас, когато става дума за превенцията и разпознаването на е, радикализираните елементи. Аз мисля си, че терористичните нападения са нещо, което би могло да бъде предотвратено. И мисля, че за целта е необходимо да има по-добра комуникация. Хората много често не разбират какво точно означава борбата с тероризма, какви са практическите измерения на тази дейност. И вие не споменахте за ета като един пример на индивидуален тероризъм. Доколко може да се смята за стабилно споразумението за прекратяване на бойните действия с ета – Членовете на ЕТА продължават да бъдат въоръжени и продължава да, се, продължава да се водят разследвания и наблюдения над членове на ЕТА. В Испания и Франция залавят членове на ЕТА, които са въоръжени, очевидно се подготвят за въоръжени терористични нападения. Тоест, дали смятате, че това споразумение за прекратяване на огъня е нещо, което е стабилно. Да, заповядайте, сега имате възможност да отговорите. Мерси beaucoup. Euh, Благодаря ви. На въпрос на госпожа Флотра относно случаят е, Мера и въпросите, които повдигна този акт, действително в много уместни въпроси. Както имахме възможност да го обсъдим с нея, в настоящото положение, съгласно текстовете на договорите, сигурността е изключително компетентност на държавите членки, което означава, че ние може да обсъждаме отделни въпроси, но не разполагаме с материално-правна възможност да се намесим. Може би някои държави, членки или отделни членове на парламента съжалява съжаляват за този факт, но аз нямам какво да направя по този въпрос. Въпросите, които повдигнах, ще са уместни и ще бъде добре след промяната на правителството в Франция да видим какво ще се случи, какви полуки ще се извадят. Защото е вярно, че мера е един случай сред много други и не мога сега да направя заключения дали е имало слабости в в структурата и в методите на работа на силите за сигурност. Ясно е, че трябва да се опитаме да усъвършенстваме механизмите, използвайки някои от насоките, които споменах. Относно въпросът за парламентарния контрол, повдигнат от вас и господин Кирхоп и от Бронеса Лътхоп, от Fortinet, аз разбира се, гледам много, много положително на по много положителен начин на парламентарния контрол. Би било добре да се разработи мрежа от специализирани парламентарни комисии националните парламенти, занимаващи се с тези въпроси. Те биха могли да допринесат за идентифицирането на добри практики. В Белгия, например, правителството с, много внимателно следи работа на специализираните комисии в парламента. Те създадоха нещо наречено Парлопол, което всъщност е а, една мрежа за контролиращите полицията органи в държавите членки това според мен е стимул за държавите членки, които все още нямат подобни комисии да ги създадат не само в Европа, но и в трети страни. Затова и се опитвам да убедя колегите от службата за външна дейност и а, от комисията ЕФКО, че трябва да се стремим за това, към подобно сътрудничество с страните от Северна Африка. Знаем, че силите за сигурност и разузнавателните служби в тези държави бяха силно отслабени, бих казал почти унищожени по разбираеми причини, но за това ние трябва да им помогнем да създадат отново подобни механизми за парламентарен контрол върху разузнавателните служби. По въпроса относно алкаите в Магреб и нето методът им за финансиране. Трафика с хора, да. Доходите, идващи от отвличането и от откупите, също са много важен елемент от финансирането им, но също така и трафика на дрога. Аз лично запознах с договори, с доклади, свързани с участието на тези творчески мрежи в трафика, за, трафика на кокаин. Относно трафика на хора. Това е едно от предложенията ми. Бих искал Фронтекс и Европол много внимателно и подробно да анализира това явление. По въпросът дали групите в Афганистан и Пакистан целенасочено се опитват да привлекат европейски граждани, отговорът е да. Но мисля, че също така има и един елемент на спонтанност. Мера спонтанно по собствена инициатива е минал по много сложен път е, и достигнал до Пакистан. Беше достатъчно хитър, за да не отиде в зоните, където основно се развива туристична дейност, а, за сметка на това отиде в други райони, където има възможности за обучение и достатъчно, беше достатъчно близо до Исламабад. А, той нямаше определена група, туристична група, която да го е подпомагала или като го е привличала. Беше привлечен от общият призив за чихад по този начин то успя да заобиколи абсолютно всички радари за идентифициране на радикализацията. въпросът дали Европол може да има някаква по-активна роля. За този етап не виждам такава възможност. За сметка на това предлагам да има експерти в областта на наблюдението на интернет, които да се занимават с контрол на сайтовете на чехадистски организации и блоговете. По този начин мисля, че ще можем да направим сериозни економии ако Европол се заеме с тази дейност, вместо да има подобен контрол от всяка една от 27-те държави членки. По въпроса на Сър Лутфорд относно изготвянето на профили, мисля, че доста добре разбирате това, което казах за употребата на системата за регистрация на имената на пътниците това да възможност да се запали червената лампичка, т.е. начало, самото начало, един скрининг. Това очакваме от тази, този метод. Да видим какви подозрения има, което може да не доведе до нищо. И мисля, че вече по-нататък може да се извърши вторичен скрининг, за да се види докъде ще доведе. Въпросът е колко дълго да се, когато има подозрение, колко дълго да се съхраняват тези данни. Там е дебата. И аз знам, че това е същината на диалога между парламента и съвета. По въпросът на госпожа Хименес относно превенцията, да, много се радвам на решителността на комисарият Малстрем да инвестира в превенцията чрез мрежата за борба с радикализацията. Това е една отлична инициатива мисля, че всички имаме нужда от подкрепа в това отношение. Аз участвам в редица международни семинари по този въпрос и никой не е намерил идеалното решение. Най-доброто, което може да направим е да използваме опита на експертите, които работят на място и да останем скромни в амби... в амбициите и твърденията си, не мисля, че може да говорим за най-добри практики на този етап, но може да говорим за най-доброто, което в момента се случва на място. Ще има конференция, на която ще се опитаме да обменим подобни практики наскоро. Дали броят на атаките на Алкайда ще намалее? Мисля, че като цяло да, но моето основно притеснение е свързано с а, а, имитирането на подобни атаки и също така а, наличността на оръжия. Знаем колко голямо количество оръжие дойде в Европа от Балканите. А чрез интернет може лабилни лица да се вдъхновят от Алкайда или от актовете на терористи единяци и да последват техния пример. Относно ета не мога да ви кажа в момента до каква степен може да се доверим на примирието. Аз не съм експерт по дейността на ЕТА и откакто встъпих в длъжност, не веднъж съм питал колегите от Испания, искате ли да се заемем с тази тематика. Но испанските власти винаги са предпочитали да се справят с този, този въпрос, сътрудничество с Франция и Португалия. А, също така, може да се възползвате от Европейската заповед за арест и другите инструменти за улесняване на сътрудничеството в борбата срещу дейността на ЕТА. Ако не се лъжа, при над първите си изказвания, новият френски министр на отбраната призова за предаване на оръжието от страна на ета. И това показва до каква степен френските власти се ангажират активно в подкрепа на испанските власти по бата срещу ета. И до тук резултатите, които постигат, са отлични. Председателят, още веднъж благодарим на господин Декерков. Благодаря ви за ясните разяснения за методите за борба срещу туризма по всичките му форми. Виждам още някои които искат думата. Госпожа Фотър. Благодаря, господин председател. Но мисля, че не се разбрахме много добре относно а, случаят Мера. Все пак това беше основният повод за присъствието ви днес тук. Аз исках да кажа не, че Мера е, е подминал всички възможни радари. Напротив, точно обратното, той е бил засечен от всички възможни радари. И хипотезата, че може би дори Мерай посетил Израел, благодарение на службите за сигурност, се обсъжда все повече. Така че ситуацията, която представите, изобщо не отговаря на истината и случаят на Меран не може да се използва, за да аргументира хипотезата за радикализацията. Не отричам, че има радикализация, но не използвайте случая Меран, защото той е много противоречив. Мера беше засечен от всички възможни радари и именно там е проблема. И не разбирам странната препратка към Фронтекс. Какво още има Фронтекс с този случай? Както сами вие казахте, Мера е заминал с визи, с платени самолетни билети и Фронтекс няма нищо общо тук наистина струва се, че тук се смесват различни елементи, което е направо гротеск, гротескно. Извинете, че го казвам. Ще помоля господин Кирков за последен коментар. опитах се да... Основният ми довод беше, че не всички хора, които посвещават държавите, които казвам държавите на джихада, не са хора като Мерам искате да се произнеса по случая Мера. Не, това е моята цел. Не, не съм в позиция да дам подобно заключение. Моята цел е да, да извадя полуки от различни а, актове, които са били извършени и които са били предотвратени. Целта ми е възоснова на подобни случаи да направя някои изводи относно политиките и методите. А от там нататък френските власти трябва да определят дали, и да, да определят дали Мера е бил информатор или не на службите за сигурност. Самият аз нямам никаква информация и не е моя задача да се опитвам да се произнасям по този случай действително има тъй наречени clean skin, както казва, както те ми дошъл от Съединените щати, които се оказват още по-трудни всъщност за идентифициране, защото посещават съответните държави с всички необходими документи. И пак казвам, не аз мога да, да оценявам по някакъв начин дейността на френските служби за сигурност. Председателят, това е всичко за сега. Още веднъж благодарим на господин Декерков. Ще продължим разискванията по борбата с тероризма на по-късен етап. Още веднъж благодаря и до нови срещи. Before... Както казахме по-рано, когато започна заседанието, тези, които трябва да останат в залата като участници в заседанието на координаторите, моля да останат, тъй като след 5 минути ще сме готови да започнем. Даваме минутка на координаторите да дойдат тези, които ги няма, за да започнем. Благодаря.